Uh, uh, um, Добро утро, дами и господа. Моля, вземете местата си. Започваме втората част на нашето заседание от тази седмица. Радвам се, че мога да приветствам тук професор Мария Мончи. За втори път тази година той ще сподели с нас идеи, какво всъщност работи относно специалния доклад за осигуряване на ам, единен пазар. Вече имахме обмен на възгледи с него по-рано. И определено съм сигурен, че ще има какво да чуете, какво е интересно да чуете и съответно да обменим още интересни идеи относно бъдещите доклади. А, също така, мисля, че Моментът е подходящ да изслушаме и нашия докладчик Луис Грек, на който ще дам думата след малко, след няколко формални съобщения. Неговия доклад също е много интересен. Ще имаме първи обмен на възгледи с докладчиците в сянка по доклада Грек. И след това ще гласуваме в 10 часа. Това ще даде възможност на професор Монти да отиде да изпие едно кафе и след това в 11 часа ще продължим с дискусията с него и ще комбинираме евентуално дори докладите е, и дискусията, доклада на Луи Грек с е, Монти относно бъдещето на единият пазар. Единен пазар за потребителите, за гражданите, това е всъщност и заглавието на доклада Луис Грек. Това е което имах да ви кажа по дневният ред, но преди да пристъпим към него, нека да ви спомена нещо важно. Мисля, че колегите всички си дават сметка, че сега трябва да имаме много по-формално гледище за това как нашата комисия ще а, приключи първото четене по ключовите въпроси. Трябва да видим как точно ще осигурим това. Ще имаме доклад на госпожа Вайс Гербер относно преразглеждането на някои директиви. Госпожа Вайс Гербер вече разисква с съвета и вчера представи идеите пред координаторите. Тя счита, че ще бъде добре да разгледаме това, което е било постигнато на първо четене и съответно бих желал да ви представя кратко нейното предложение, за да видя дали вие сте съгласни. И за това ще дам накратко думата на госпожа Вайс Гербер. Благодаря. Разбира се, е, вчера вие с е, право казахте, че по време на е, преговорите с неформалния триалог ще обсъдим също тази тема. Също ще можем да включим и а, тази формална процедура за свързана с отчетността. Разбира се, ще подаваме информация как а, протичат тези преговори. Може с един неформален триалог също да бъдат приключени преговорите. Аз съм също за това да проведем две четения, в комисията и след това да започнем с преговорите. Вчера по време на съседанието на координаторите получих тяхното съгласие тази сутрин в 8 часа. Много от колегите се отказаха от закуската, за да проведем една среща на докладчиците в Сянка, госпожо Люре, госпожо Гербхрат. Аз предложих току-що една формулировка, свързано с оттеглянето на директивите и тяхното преразглеждане. Разбира се, имам едно предложение, с което можем да се представим днес по време на триалога. Това е един много технически доклад и искам да благодаря на всички, които оказаха съдействие. Благодаря ви. Uh, благодаря. Госпожа Гебхарт. Благодаря ви. Също искам да благодаря на госпожа Вайс Бергер за нейното сътрудничество и за начина по който тя подходи с тази тема, искам да повторя, преди да, нека преди да вземем решение, както и вчера по време на, на заседанието на координаторите, че тази тема е важна за нашата политическа група и че ние сме готови по изключение да приемем, че ще ам, може да се стигне до съгласие още на първо четене. Въпреки това, това няма да е прецедентен случай, тъй като моята група е на мнение, че по принцип по време на а, двете четения трябва да се запази една и съща процедура. Това се прилага, а, за да се спази принципа на прозрачност. Разбира се, това е един технически доклад. Ето защо ние сме готови на ам, такава отстъпка. Второ, този доклад а, е подкрепен от по-голямата част от мнозинството в парламента. И на трето място, този доклад засяга много важни аспекти и проблеми. Ето защо повтарям, че моята политическа група по изключение е съгласна да ам, направи такова, ам, такъв компромис. Uh, assume... В такъв случай мога ли да считам, че позицията е одобрена и че ще има а, първи триалог в един час след обед? Този път а, няма да изтървем закуската, ми обяда. Второ, ще има. Вчера имахме много широка, много обширна среща на координаторите, много градивна среща. Нека да спомена а, някои от решенията. Първо, комисията ще изготви становище за комисията по петициите, свързано с петиция, изпратени от Австралийската организация за защита на а, флората и фауна, на дивата флора и фауна, относно продукти от а, кенгуру, които са внесени. И от Относно стандартизацията на европейско ниво от 26 юни, господин Кознюк работи по този въпрос. И също така разисквахме евентуалното планиране на ателие, на workshop, където да се разисква относно единния пазар и да се осигури един по-широк форум. През 2011 година ще има друг подобен, който ще се състои. И ние трябва да разгледаме аспектите на резолюциите, които ще гласуваме. Три резолюции. Имаше такива по време на последната сесия в Страсбург. Имаше резолюции свързани с единния пазар, с а, общия пазар и други. Относно другите точки, можете да погледнете протокол от заседанието на координаторите когато решите. И сега пристъпваме към същността на днешната ни дейност. Радвам се да приветствам тук заместник-председател Луис Грек, който според мен изготви един много интересен а, доклад, проектодоклад за осигуряване на един пазар на потребителите и гражданите. А след това ще дам думата на докладчика в сянка. Ако не се лъжа, господин Карас, тук ли е господин Карас, господин Рошфор, господин Канфас, аз, господин Дион, виждам, че е тук. Предполагам, че другите докладчици в сянка ще дойдат междувременно. Госпожа Бронте, да, и тя е тук. Тя е също приятел на нашата комисия, Европейската комисия. Поканил съм представители на Европейската комисия за коментари. Така че нека да пристъпим към дискусията. Дам думата на Луис Грек. Благодаря, господин председател. Първо искам да приветствам професор Монти, който е тук днес, за да обменим възгледи за единния пазар. Както знаете, е, професор Монти беше получил задача от комисията и от Баросо да представи визията за възстановяване на единния пазар. Моят доклад от своя страна е докладът на ИМКО, позицията на ИМКО относно, относно единия пазар и се опитваме да дадем добавена стойност на работата на господин Монти. Ние обмисляме миналото, настоящето и бъдещето на единия пазар. И от 1992 година, господин председател, единия пазар трябваше да се справи с големи предизвикателства, например три разширявания, също така развитието на други нации, като Чайна и Китай, като Китай и Индия и е също така да осъществи целият процес на интеграция на единия пазар. Това са точки, които отбелязах в доклада си. Моят доклад се опитва да разгледа единия пазар от макроперспективи, като един цял обединен проект. Като се вземе предвид в рамката и стратегията за 2020, а също така и резултатите от скорошната финансова криза. Това е криза на финансовите пазари. Финансови пазари, които работят без общи закони, без хармонизирани закони и съответно това води до проблеми в единия пазар. Например, е единният пазар много често пострада, особено в тази криза, от протекционистични политики. И, следователно, ние трябваше да платим цената на скорошната криза, която се отрази естествено и върху единия пазар. При все това считам, че можем да се възползваме от това, което се случи, да се получим от грешките си и от този опит и съответно да изградим по-добра стратегия за положителни промени, вместо просто да си а, лежим на старата неефективна методология. Настоящата криза се превръща във възможност да се промени информацията и възгледите на хората относно единния пазар, е, нещо, което може да ни измъкне от тази стагнация. От това зависи бъдещата ни стратегия и е, трябва да видим какви ще са краткосрочните мерки спрямо кризата. Поне за сега европейски, е, единият пазар не успя да убеди европейските граждани, защо той е толкова важен за тях. Другото важно е, че хората, гражданите на Европа губят доверие в пазара и се чувстват все по-несигурни има недостатъчно познание на правата на гражданите, на задълженията им, на нашето законодателство. Едно такова недостатъчно законодателство с недостатъчна информация всъщност не води до управене на проблемите на единния пазар. И традиционната дефиниция на единен пазар – винаги е била свързана с економическата област, но това трябва да се промени. Имаме нужда от един общ холистичен подход за пазара и да включим повече потребителите, като им дадем важна основна роля в възстановяването на единния пазар. Трябва да имаме също така повече дисциплина – но пък да не затъваме в догматизъм, особено в подобни економически турбуленции. А, мисля, че трябва също така да включим економическите и екологическите тревоги на европейските граждани. И искам да имаме един зелен единен пазар, който да се базира на познания, на иновации, на интернет и на чисти технологии. Това е бъдещето на единния ни пазар. Очевидно е, че едно добро функциониране на единният пазар е нужно, за да се задълбочи самата европейска интеграция. Социалното сближаване, економическия ръст са нужни сега на Европейския съюз. Дойде момента за нанасене на промени и единият пазар трябва да последва. Има широко схващане, че единият пазар трябва да се базира на много а, целенасочени на много целенасочени проекти, които да бъдат както конкурентноспособни, така и да запазят социалното измерение. В този нов дневен ред за, дневния, за единият пазар, не трябва да си позволяваме да изпадаме в прекалено големи детайли. Трябва да имаме няколко цели и да ги се стремим да ги постигнем. Трябва да си изградим един списък, кратък списък на приоритетите за близко и средно бъдеще. Трябва да видим кои са бариерите, които стоят пред развитието на единият пазар. Но поне за сега считам, че а, за сега се сблъскахме с големи препятствия, дори и чисто психологически, така да се каже, от е, някои страни. И това допълнително предизвика още проблеми. И предизвикателствата пред нас са как да съчетаем тези различни гледни точки в моя доклад говоря също за ролята на потребителите в пазара, в единния пазар. Считам, че европейските потребители са жизнено важният нервен център, така да се каже, на потреблението, разбира се. И въвличането им в проекта за възстановяване на единия пазар е много важно. Те трябва обаче за тази цел да разберат единният пазар, да разберат законите му, докато те всъщност за сега са несъществуващи или само затрудняват целият процес. За това трябва да променим възгледите на европейските граждани върху единния пазар и да докажем, че сме способни да защитаваме техните интереси и нужди. Според това, което написах в доклада, защитата на европейските граждани и а, тяхното бъдеще трябва да бъде част от всеки един закон на европейско ниво. Трябва да развием нов тип мислене. Европейските потребители трябва да бъдат част от нашия механизъм за проверка и контрол над пазарът и на, на, на функционирането му. Мисля, че поне до сега никой, доколкото знам, не си е поставил задача да опише и да разгледа какви са съществуващите нетехнически бариери пред развитието на единния пазар и какво коства това на нашата економика. Единния пазар е единен проект. Но тук само разискваме различни директиви, доклади и други. Има е едва ли не над 205 отделни части до законодателство за единият пазар. А ние трябва да сме сигурни, че всички доклади, всички консултации, като доклада Монти, доклада Гонзалес, стратегията 2020, всъщност се включват в една единна европейска стратегия за единният пазар. Големи части от моя доклад са посветени на анализ за това как да се възстанови единия пазар. За да оцелее той, смятам аз, Европа трябва да развие стратегия, която да позволи на единния пазар да бъде основния катализатор за възстановяване на економиката и да защитава едновременно с това гражданите, потребителите и техните права. Относно законодателните и незаконодателните проекти, те трябва да върнат жизнеността на единният пазар. Например, трябва стратегията за подсилване на пазара, равносметка на настоящото състояние, по консолидационните процеси, развитие и подобрение на единия пазар и също така визия в дългосрочен план жизнено важно е да изградим стратегия в, в самата стратегия 2020 и се надявам комисията да излезе с един законодателен пакет за единният пазар, кой, стратегия, която да комбинираме всъщност е, с визиите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Относно хартата на правата на, на гражданите, също трябва да я преразгледаме. Те трябва да могат да работят и да живеят където пожелаят в Европейския съюз. А също така да се спрем на другите действия, които те могат да осъществяват, за да могат гражданите да се почувстват въвлечени в целия процес на развитие на единият пазар. Трябва определено да отидем отвъд традиционните парадигми, които сме си поставили – и да обърне внимание както на отделните потребители, така и на малките и средни предприятия. Нека да не забравяме, че околната среда, така да се каже, в която еволюира пазара, се променя. Ние трябва да променим съответно стратегиите си. И накрая искам да кажа, че процесът на интеграция на пазара не трябва да се приема за даденост. Особено в такива а, бурни времена, когато сме силно уязвими. И аз лично вярвам, че възстановяването на единият пазар трябва да бъде осъществено с ангажимент, с сила и а, с много добро обмислене. И така, както каза Жак Делор, духът на сътрудничеството и солидарността трябва да бъдат доминиращи. Знам, че има голям брой области, които показват ясно развитието на европейският единен пазар. Но много от тях са извън компетенцията на нашата комисия ИМКО. Но а, мисля, че можем да се сътрудничим и много. А има други области, които са напълно покрити от докладите на ИМКО. И още веднъж подчертавам, трябва да се съсредоточим върху социалното измерение, защитата на потребителите. Това ще бъде централният елемент в новата парадигма. Както вече казах, не мисля, че процесът на интеграция е необратим и единният пазар – ще бъде един от основните елементи за интеграцията. Нищо не бива да се взема за даденост. В настоящият момент единният пазар е много сложен, много противоречив, с много слабости и с много предизвикателства пред себе си. Но ние би трябвало да можем да променим нещата и е съответно да стимулираме този пазар. В заключение искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за приносим към доклада, за работата им. Аз също искам да благодаря на комисията за техния принос и също искам да благодаря на секретарията, особено на Валтер Танинг, Джордан и Венсан за тяхния принос. Благодаря. Uh, благодаря. Благодаря за ясното представене. А, имаше много интересни неща във вашия доклад. Мисля, че вече се... видяхме някои от тях и предполагам, че допълнително ще разгледаме и другите по-нататък в дискусията. Сега започвам дискусията. Имаме доста време, но ще спрем в 10 часа за гласуването но тези, които не са успели да вземат думата, ще могат да говорят след гласуването. Така че, мисля, че всички ще имат възможността да се изкажат. Първо господин Шваб от докладчиците в Сянка, после господин Карас, а след това господин Рошфор и господин Дион. Аз също съм докладчик в Сянка, но аз ще се побера някъде другаде в дискусията. Господин Шваб. Благодаря, господин председателю. Първо, искам да изкажа благодарност от името на нашата група и от името на господин Карас. Да благодарим на докладчика за чудесния доклад, който изготви той и ам, засегна много важни аспекти от изграждането на единия вътрешен пазар. Господин Монти също е тук. Ние знаем какви цели преследва а, той а, и смятаме, че а, този доклад на колегата, на колегата Грех се доближава и до целите преследвани от господин Монти. Ако ми позволите от името на колегата Карас, който за съжаление не може да присъства, да спомена два важни аспекта, свързан и с една текуща оценка. Измененията се приемат до 12 април и с това ние ще имаме затруднения лично от нашата политическа група. Ето защо предлагам срока да бъде, да бъде удължен, тъй като се има предвид важността на този доклад. Най-важните аспекти, това са четирите степени на а, съживяване на пазара, развитие, подобряване на съществуващите инструменти, дългосрочна визия, свързана с пазара, за ЕНП това подчертава значението на вътрешния пазар е, с оглед е, защитата на нашите потребители. Предложението е, Европейската комисия да се занимае с източниците на недоволство от страна на потребителите, се приема с много позитивна оценка от нас. Темата, е свързана с достъпа до единия пазар, също трябва да бъде дискутирана. Разбира се, друга тема, това е изграждането на единен пазар, който е от общ интерес. Едно е ясно. Ако този пазар е добре изграден, може да веде до по-добра правна сигурност, но тъй като той е, е а, много всеобхватен и голям, а, носи опасност да повърче след себе си а, голяма доза а, бюрокрация. От Макарас е написал, че вътрешния пазар а, не се състои само от а, свободното движение на хора, а също и а, голямо значение играе свободното движение на стоки. Радваме се, че в доклада се съдържа предложение за по-ефективен и бърз контрол от страна на комисията при прилагането на директивата в отделните държави членки. И, и най-вече в областите свързани с, с свободното предоставяне на а, услуги. Господин Монти спомена също и аспекта с социалната държава. Разбира се, всички предимства трябва да са в полза на гражданите и те трябва да могат да се възползват от тях. Въпреки това, смятам, че от изключително значение да имаме по-бързи, по-ефективни процедури ам, от страна на Европейския съд, за да могат тези съществуващи права да бъдат спазвани и прилагани. Дали доклада трябва да включи и директивата за свободно ам, предлагане на услуги. Да, това е една ам, важна тема за вътрешния пазар. Дали имаме, трябва да упражним ам, един по-строг контрол. Въпросът е дали трябва да се а, заложи повече на иновациите, научно-изследователската дейност. Вие казахте, че целта на пазара трябва да е изграждането на международна конкур... конкурентоспособност и тя да играе една много важна роля в бъдеще за младото поколение няма много добри перспективи, като се има предвид какъв процент от а, бюджета се отделя за иновации и научно-изследователска дейност. Така че и а, в тази насока трябва да се вземат мерки. Няма да се спра на всички точки, които обсъдихме. Ние смятаме, че доклада е балансиран. А, Видяхме също, че и на много места споменава темата за малките и средни предприятия, което също одобряваме. Дискусията може също да бъде проведена и в Комисията по вътрешен пазар. Благодаря, благодарим още веднъж на господин Монти. Благодаря, господин Шваб. Господин Рошфор. Благодаря. Благодаря на Луи е, греш за този отличен доклад и е, наистина е, отбелязвам и отличното сътрудничество с другите колеги от парламента, както и с докладчиците в Сянка. Благодаря на председателя за това, че организира днес тази дискусия и покани професор Монти. И всъщност аз предпочетох протокол от срещата в Страсбург, последната среща в Страсбург и наистина установих а, общите позиции на това, което изложихте, глобалния подход, глобалният холистичен подход, който вие подчертавате и който а, показва, че единния пазар – може да се осъществи и да се развива не чрез дребни мерки, а чрез глобален подход, включващ социалната, данъчната политика, както и политиката за защита на потребителите. И във вашия доклад тази политика е политика за читаща гражданина – не само потребителя. Подчертавате също така значението на околната среда и някои социални въпроси, сред които здравеопазването. Сега по същество искам да направя някои бележки, защото, както казвате вие, доверието е разклатено и всички ние знаем, че не кризата е причина за това. Това разклащане идва от преди кризата. Директивата за услугите не допринесе за обща позиция между гражданите и различните аспекти, свързани с социалната сфера и здравеопазването но наистина здравеопазването не е сектор като останалите. Не можем да го включим по обичайния принцип в тази обща политика на общия, на единия пазар. И е, ние имаме един концептуален поглед за единия пазар. Дали става дума за класическото определение, баланс между количества и цени и е, с оглед на тези елементи дефиницията е стрикна, или пък трябва да реагираме по специфичен начин на въпросите свързани с здравеопазването или трябва да възприеме един по-общ поглед, една по-обща дефиниция, не баланс между обемите и цените, а една позиция, е, един поглед, включващ именно аспектите на здравеопазването. И наистина, може би, пък трябва да се постигне баланс между тези две гледни точки. Разбира се, отговорът на не е в полза нито на едното, нито на другото. Е, ни е, естествено трябва да избегнем и е, опасността от увеличаване на бюрокрацията. Втората мисъл, на която искам да се спра – е свързана с надеждата. Трябва наистина да се даде надежда за всеки един от участниците в този пазар. И във вашия доклад се засягат много а, подобни а, аспекти. По отношение на предприятията, малките и средните най-вече, Смятам, че трябва да се върнем и на въпросите на интелектуалната собственост, да приемем европейския патент, и вероятно трябва да се добави нещо и по въпроса на обществените поръчки. това са и деликатни въпроси. Показа го вчерашната, с нощната ни дискусия за забавата при плащания. И така както каза колегата Шваб и както казвате вие, господин Грек, трябва да се отговори на Въпросите, които, е, по които се изразява недоволство от страна на потребителите и гражданите. Е, възстановяването, развитието на единия пазар е, почива на интегрирания пазар, борба срещу протекционизма и е, тези държави, които прекалено мудно транспонират директивата а, има възможности за ускоряване на нещата, както вие го подчертавате. Европейския съюз наистина трябва а, да се справи с а, демографските предизвикателства, застаряващото население и не само стратегията 2020 и въпросите свързани с околната среда трябва да бъдат взети предвид, трябва да имаме предвид и демографските проблеми. И един деликатен въпрос, който вие засягате, е свързан с комуникацията. Тя трябва да бъде целенасочена. Не трябва само да е, се пропагандира и да се рекламира единия пазар. Може би трябва да разработваме и други е, средства, местните е, медии да се използват, да се работи по посока на телекомуникациите, финансовите услуги. Трябва наистина конкретни послания да бъдат отправени. Благодаря ви много. Uh, Благодаря, господин Рушвол. Отбелязахте много интересни моменти. Госпожа Руле, предполагам, че ще вземе думата от името на зелените. И после може би ще дадем думата на докладчика Сянка, който отсъства, ако се появи, ако имаме време. Uh, Искам да благодаря на докладчика за неговия отличен доклад, за неговото добро сътрудничество, сътрудничеството с всички политически групи. искам да подчертая още веднъж колко много приветствам факта, че потребителите заемат централно място и за това, че целта е да се възвърне доверието в потребителите, така че да се повиши и сигурността, сигурността в този пазар пазар. Смятам, че е правилно, че е засегната темата за финансовите пазари. Това е необходимо, тъй като а, доверието, което трябва а, да бъде върнато на потребителите чрез една финанс... сигурност на финансовия пазар, все още не съществува. Трябва да се регулират финансовите пазари, за да може доверието да бъде върнато. Искам да напомня, че още преди тази криза на финансовите пазари имахме проблеми в финансовата област и имаше скандали свързани с защитата на потребителите. Като представяко на зелените, искам да кажа, че темата свързана с енергетиката и с климата не е засегната достатъчно, но има време до крайния срок за подаване на изменения. Ние ще се възползваме, за да внесем нашите предложения. Как можем да ам, постигнем една по-добра енергийна ефективност, по-добро използване на природните ресурси. Това е една много важна тема, която ние искаме да бъде и засегната и смятаме, че е важно да бъде спомената в този доклад. областта свързана с предоставянето на услуги също не е засегната достатъчно. Споменава се рамковата директива, но темата продължава и в много по-широко обхват трябва, разбира се, да се засегне е, и местната економика, където тези услуги имат по-дълбоко влияние, за да не се стигне до всяване на несигурност и недоверие сред потребителите. Има от една страна трябва да има и силни предприятия, от друга страна трябва да има и висока степен на задоволство при предоставяне на определени услуги. Трябва да видим дали с една рамкова директива ще можем да постигнем всичко това, но трябва да премахнем напрежението, а, свързано а, с предоставянето на услуги. Важна тема е и. Ам, предоставянето на обществени услуги. Не трябва да има прекалено регули... прекалена регулация от страна на Европейския съюз, за да не се стига до по, по-голям бюрократичен товар. Така че ние искаме да постигнем един баланс. Благодаря ви. Uh, um, Благодаря, господин Дион. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към останалите и да кажа, че Луи Грек е свършил похвална, похвална работа. Определено е направил много интересни препоръки тук в малко на брой страници. Още повече, че обстановката в работата беше много приятна. Мисля, че достъпа до тези основни подходи, подчертани от господин Грек, са наистина важни. Първо, наистина трябва да се съсредоточим върху чисто практическото приложение. Това трябва да е по-важното, защото правили. Ние бяхме се споразумяли, че прилагането на законите трябва да стане по един и същи начин в целия Европейски съюз. Второ, Споменахме за правата, така наречен копирайт. Наистина трябва да засегнем повече и тази тема. Определено тя е важна. И също така, тук влизаме в една област, която лично е обект на интерес от нашата група. Не мисля, че комуникациите от Брюксел Всъщност, и една комуникативна стратегия от Брюксел всъщност ще реши проблемите. Нашите граждани искат и реални резултати. И нека да ви дам един конкретен пример – Получавам непрекъснато жалби от хора, които искат да пазарят в Германия, но живеят в друга държава. И съответно, като отидат на банкоматите да теглят пари, трябва да платят банкови такси за теглянето на пари в чужбина. Това е много грешно. Има нещо погрешно и съответно ние трябва да се съсредоточим върху подобни проблеми. Това е само един конкретен пример който показва как на практика всъщност нещата силно а, куцат. Когато хората отиват в друга държава да пазарят, се сблъскват с всякакви е, подобни проблеми. И това няма нищо общо с информационните кампании на Брюксел. И поне за сега също има много неща, свързани с работещите, които не са направени както трябва. Например, условията на работа, когато отидат да работят в друга държава. Инспекциите не са достатъчно ефективни също и дори ако искате сътрудничеството между инспекциите по а, труда в отделните държави членки, няма достатъчно сътрудничество между тези инспекции в а, държавите определено имаме проблем с свободата на движение на нашите граждани. И също така, много фирми се оплакват за относно правата, които са наложени от Брюксел. В момента се правят проучвания на национално ниво относно това. Трябва в този доклад да се спрем също и на факта, че когато хармонизираме мерките, понякога като че ли без да искаме създаваме правила, които не са положителни, и не подпомагат компаниите, които работят само в дадена държава. Тоест, има една бюрокрация, която се създава и която спъва малките фирми, които работят в една държава. Така че вярно е, трябва да имаме един добър единен пазар, както за гражданите, така и за малките и средни предприятия, така и за работещите в други държави. И мисля, че с докладчика, който имаме тук, можем наистина да постигнем много в тази насока. Благодаря. Благодаря, господин Дион. Остава съвсем малко време преди а, гласуването. Так... И аз съм единствения докладчик Сянка, който не е говорил, така че може би сега е момента. Аз също искам да благодаря на Луи Грек, особено за широката дискусия с докладчиците в Сянка. Мисля, че всички са доволни, че нашите идеи са в доклада. Това определено е насърчаващо, но по чисто практически те проблеми, виждайки вашите реакции, мисля, че Невероятно ще разискваме с Луи да дадем малко повече време на колегите. Предполагам, че вие ще одобрите идеята. Най-вероятно ще разискваме и с колегата професор Мончи за това какъв ще ни е графика на работата. Исках също да се съсредоточа върху някои ключови препоръки – мисля, че е важно в доклад като този да, да имаме такива, но и Грек каза, че трябва да се средоточим върху съществими препоръки. И мисля, че това трябва да е точката на интереса в нашите изменения. И лично аз се радвам, че са взети предвид всички аспекти на нашата дейност и гражданите и потребителите са представени като основният бенефициент, така да се каже, за съществуването на, от съществуването на този единен пазар. Съгласен съм изказаното от господин Дион. Мисля, че много от ежедневните проблеми на нашите граждани а, с единния пазар, като например а, конкретния пример, който беше даден с банкоматите, показват, че всъщност наистина е добре да се развие още повече купуването и търговията онлайн. И мисля, че това също е голяма част от идеята на единия пазар. От 50-те години се работи по проекта Единен пазар. И не може да се даде бързо и качествено а, всичко, за което всъщност да се борим но може би е добре да попитаме комисията, да помолим да продължи с този анализ, с тази оценка и да направи, така да се каже, един списък на 20-те най-големи разочарования на гражданите, най-големи проблеми на гражданите с, в единния пазар. А, по този начин, дори да не се решат напълно тези проблеми, поне а, ще се види, че ние наистина се грижим за хората и се опитваме по някакъв начин да следим какво става. Имаше комисар, който беше член на тази комисия, който се беше съсредоточил върху този проблем. Не може обаче да ни считат за бюрократичен приложител на законите, а по-скоро да бъдем защитника на този единен пазар на потребителите пред другите институции. Госпожа Руле също спомена за някои много важни аспекти, например ефективност на а, първичните суровини, а също така и екологично съобразност на единия пазар. Но Проблема е свързан с гражданите. Мисля, че други комисари трябва да се занимават с него. Госпожа Рединг е добре запозната с този аспект. Е, поне така си пролича, когато дойде тук е, миналия месец. Е, мисля, че можем да разчитаме също и на господин Барние в тази насока. Може би ще бъде добре да имаме нещо като манифест на единния пазар. И мисля, че подсилвайки нашата роля и по-близката ни връзка с националните парламенти относно единия пазар и законодателството за него е от жизнено значение, поне според мен. Вече сме имали различни изслушвания в миналото, миналия законодателен период относно а, съществуването на единния пазар – и директивата за услугите, например, взаимното признаване на професионалните квалификации. Мисля, че трябва наистина да насърчаваме колегите и другите комисии да се съсредоточат върху проблема на единият пазар. Но, може би, трябва да видим и инициативите, които прави Европейския съвет. Вчера кратко говорих с председателя на Европейският съвет, защото а, мисля, че комуникацията на Европейския съвет всъщност е а, силно разочароваща за гражданите. Отно... И когато говорим за цели, цели в други области като образование и борбата срещу бедността, това а, там комуникацията е по-добра но това са обикновено вътрешни проблеми на всяка една държава членка. Докато единният пазар не се появява никъде в комуникациите на Европейския съвет. Като че ли тази инициатива леко така се е изчезнала от съвета. Има отделни фрагментирани инициативи, а, мисля, така както го казах Грек, трябва да сме наясно с бъдещите ползи от развитието на този един пазар за нашите граждани, а също и с това как да подкрепим малките и средни предприятия и как да изберем и да се съсредоточим в единния пазар иновациите, развитието, екологичния аспект, все важни елементи. Докато в момента, като че ли се опитаме да отклоним общественото внимание и нашето собствено внимание към други идеи. Определено трябва да се средочим върху това какво Европа и Европейския съюз дава като добавена стойност на всяка една държава членка. И да изградим ясен график, а вместо да отиваме, да се захващаме с напълно нова идея. Това трябва да бъде посланието което трябва да дадем с този доклад. Предполагам, че Марио Монти също върви в същата насока. С него а, ние се опитахме, така се каже, да атакуваме съвета, за да го накараме да върви в тази посока. И относно идеите на Луи Грек за стратегическите предложения и елементи – той говори за насърчаване на комисията, за изграждане един пакет за законодателство за единния пазар. Радвам се на подобна амбиция, но не съм сигурен, че имаме нужда от ново законодателство. Нека да направя едно предложение, ако разбира се той го приеме. Сега имаме председател на съвета, И имаме също един, един пакет, един акт, свързан с, свободния, с единния пазар. Мисля, че все пак се получава известно объркване, но имаме някакво обединение, което от чисто практическа гледна точка бихме могли да поискаме за, и да настояваме за този акт за единният пазар – който да включва както законодателни, така и незаконодателни мерки. Но също така този акт да се, може да се превърне в начин за обединяване на държавите членки около този проблем. Нещо, което сега не става, което е едно от най-големите ни разочарования. Но също така, така както господин Рошвор каза, можем да използваме ангажименти на отделните държави членки, също така медиите, блоговете, за да видим, да имаме обратна връзка с нашите граждани. Например, имаме а, проблем, ще имаме проблем с айфоните в развитието на единия пазар. И това ще засегне директно и ще влезе директно в стратегията ни за 2020. Но много от случаите, които сме решили, ако ги съпоставим с мащаба на проблема, ще видим, че всъщност са нищожни. Например, от, в директивата за услугите, когато говорим за точка за контакт, лице за контакт относно услугите, това все още не е достатъчно раз, разгледано. Мисля, че имаме много проблеми в това отношение и ние, един от големите ни проблеми е, че непрекъснато изкарваме нови идеи и ги представяме на комисията, но ние никога не свързваме тези нови идеи с вече съществуващите области, по които сме работили. И мисля, че Луис тук има заслугата, че е казал открито този проблем. За какво ни служат всичките тези хубави идеи, които развиваме, ако не ги свързваме в една единна система, която да служи пилота на правителството, на бизнеса, на гражданите. И докато нямаме една истинска, един политическа инициатива, която да обедини всички тези области, никога няма да имаме истински обединен подход и никога няма да се справим с разочарованието и проблемите на гражданите и а, бизнеса. А тези проблеми всъщност подкопават основите на, цялата, на целия ни проект. Надявам се, че с общи усилия и с времето, което ни е предоставено, ще успеем да постигнем подобрение в тази насока. Това ще разискваме и с колегата Марио Монти. Не бива обаче графика ни да бъде много дълъг, защото трябва да имаме конкретни мерки, които да се гласуват тук в тази комисия преди среща на върха през юни, преди окончателните дискусии на Марио Монти с комисията. Затова той и е тук сега но мисля, че това е а, е, добър момент е, да разискваме. Благодаря ви. Right. Thank you. Uh, thank you, colleagues. So I'm now going to put my hat as chairman. А сега се връщам към ролята си на председател. Мисля, че наистина проведохме интересна дискусия. Сега ще трябва да гласуваме. И господин Монти може да отиде да си вземе едно кафе в това време. И се надяваме, че ще приключим с гласуването до 11. Но ще ви уведомим, разбира се. Всички очакват, че ще започнем с вашата презентация, господин Монти, в 11. Have we got voting cards or not? Yes, there are 25 cards. Всички ли имат картите си за гласуване? Do I need to vote? Yes. Uh, so, colleagues, if we can get... И така, колеги, моля да се подготвим за гласуването. Надявам се, че всички имат а, своите карти за гласуване. Мисля, че сме си изградили вече добри принципи за гласуване тук. Нека да проверим кой е тук, дали системата работи. И така. Ще ви помоля, моля, всички членове на НП да гласуват сега. Само тези, които по принцип не право да гласуват, за да видим дали системата работи. Но само колегите от НП, моля, гласувайте. По принцип имаме 10, 11, 12, 13 до тук виждам. 14, мисля. 14, да. Добре, 14. Моля социалисти и демократите да гласуват. Дванайсет, дванайсет са гласували. Мисля, че трябва обаче да са 10. Трябва да имаме 10, които ще гласуват от социал-демократите. А, всъщност 13 са гласували. Моля ви, а, вижте кой има право да гласува, вижте помежду си кой има право да гласува, защото само 10 души от вас имат право да гласуват. А сега Алде. Моля, нека колегите от Алде да гласуват. Моля, гласувайте, колеги от Алде. Три. По принцип имат право на 4 гласа, а и господин Рошфор гласувам. Четири до тук са гласували. Добре. Зелените. Трима мисля, че трябва да са. Да, виждам ги тримата колеги от зелените. Ам... добре. И госпожа Тасен. Да, добре. Нека да започне така случай гласуването. Uh, всички, ако всички вече са, са си оправили броя на гласувалите, ще дам думата на докладчика по първото предложение – за регулацията на етикетирането на пазара. Не, на текстилните влакна. Thank you, Chair. Yeah, we actually we uh, worked quite close together with all the... Благодаря, господин председател. Сътрудничихме си с а, докладчиците в Сянка. Мисля, че разисквахме добре а, всичко. И, а, разисквахме измененията, компромисните изменения свързваме тази директива и се опитваме да оптимизираме вътрешния пазар и да свържем директивата с директивата от 2005 за митническия кодекс. Тогава решението беше блокирано в съвета. И също така, това предложение е свързано с, а, предл... с, с директивите и с регламентите за вторични продукти от животни, за относно това колко процента от съдържанието да бъде от животински происход. И също така, а, това засяга и директивата за обувките, където трябва да уточним на потребителите дали тези обувки са направени от кожа, от каква кожа и така нататък. Голяма част от промените са заложени в текста сега. За останата част поискахме от комисията да направи проучване и оценка на въздействието по някои проблеми. Например, искахме да разгледаме да да дадем пълно доверие пълно, на комисията, карта бланш, да проучи въпросните части и съответно да ни каже становището си и да видим дали то съпада с нашето или не. Имам устно изменение от името на господин Карас относно шивашките услуги. Разбира се, когато става въпрос за шиенето на костюм, примерно по поръчка или на дреха по поръчка, тогава а, тези изисквания няма да въжат, но това ще бъде поставено в анекса. А, господин Кара се извинява, че не може да присъства тук, но ето аз го правя от негово име. За заключение искам да благодаря на всички за приноса, за добрата работа. Определено имахме много интересно пътуване до Милано. Благодаря на Лара. И благодаря също така за компромисите, които постигнахме. Определено вашата група има голямо влияние и голям принос за компромисите, господин председател. Може би трябва да се спра на едно нещо относно последното изменение за преговорите защото имаше нов кодекс на поведение. Трябваше да дадем а, мандат за преговори на съвета, на комисията, за да се постигне а, споразумение на първо четене. Но мисля, че а, в крайна сметка и там ще постигнем споразумение. Просто го получихме малко късно, вчера след обед. Благодаря. Благодаря, господин Мандърс. Благодаря за потвърждението на, на влиянието на моята група в този парламент. Благодаря. Радвам се също така, че шивача на господин Карас няма да му прави проблеми. Относно преговорите, а, предлагам да не гласуваме това днес. Първо, защото координаторите не са го разисквали. И второ, защото трябва да има допълнителни дискусии в съвета, преди да, да разгледаме тази позиция. А, трябва да видим докъде ще защитаваме позицията. И така, както госпожа Гебхард го каза тази сутрин, и е, предполагам, че повечето я подкрепиха, че координаторите тук в тази комисия считат, че крайно решение на първо четене е всъщност е изключение и че ще е добре да имаме още повече време, да имаме малко повече време, но пък ако сте убедени, че става въпрос само за чисто техническо предложение, евентуално бихме могли да направим нещо. Но ще ви дадем време ще го разискваме с координаторите и след това евентуално ще го гласуваме, след като сме се консултирали с комисията, разбира се. И така, пристъпваме към гласуването. Ще използваме електронните карти. Моля, госпожа Гебхарт и господин Шваб да упражнят също така правото си на глас. Изменили 15. Кой е за? Против? Приема се. Ето защо 68 изменение отпада. Параграф 2. Изменение 16 на господин Мендерс. Кой е за? Против? Приема се отново. Изменение 69 на а, за Против? Отхвърля се. 17 изменение няма да го гласуваме. Сега преминаваме към устното изменение на господин Карас. Кой е за? Против? Приема се. Така че шивачите в Европа ще бъдат доволни. Изменение 18 е езиково изменение. След това преминаваме към 19-то. Кой е за, против, приема се. Ето защо 70-то изменение отпада, 71-во също отпада и преминаваме към изменение 20 на докладчика. Кой е за, против, приема се. Член четвърти. Изменение 72. За, против. Приема се. Отпада 21-во изменение. Изменение 73-то на Монди Мандрес Демон. За, против. Приема се. Член 5. 22 изменение докладчика. За, против. Приема се. Член 6. Приложение на нови влакана. Изменение 23-то с устно изменение. Това е написано на вашите списъци за гласуване. За, против, приема се. 23-то изменение, без устно изменение отпада. Изменение 74-то. Предложението да го отложим за гласуване, когато гласуваме член 9. 75 отпада, 24 то за против, приема се. 25 изменение за против, приема се. Осми член, 76 изменение за против, приема се. 26 отпада. Член 9. Компромисно изменение първо. За. Против. Приема се. И така, с приемането на това компромисно изменение, всички други изменения отпадат по този член и преминаваме към изменение 79. Кой е за? Против? Приема се. 11 член. Компромисно изменение е второ. За. Против. Приема се. 29 и, и 80 отпадат. И преминаваме към 300 за против. Приема се. 31 изменение за против. Приема се. Компромисно изменение трето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Така че 82-81 отпадат. Преминаваме към 83-то изменение. Така че преминаваме към 83-то за против. Приема се. 84-то за против. Приема се. 85-то изменение за против. Приема се. Секретарията посочи, че трябва да се предостави малко информация, че тъй като а, тук се променя а, приложното поле, трябва да се извършат съответните промени и в а, параграф 1. А, член 12, 32 изменение. Мисля, че е отхвърлено. Така че преминаваме компромисно изменение четвърто. Кой е за? Против? Приема се. Ето защо 33-та, 86-та отпадат. Преминаваме към 34-то. За? Против? Нека гласуваме с електронните карти. Изменение 34-то. Гласувайте. Край на гласуването. Резултатът е 18 гласа за, 19 гласа против, отхвърля се. Това означава, че преминаваме към 87 изменение. Нека да гласуваме по 87 изменение, електронно гласуване. Край на гласуването. Не се приема. Има 20 гласа против, 15 гласа за. Преминаваме към изменение на 35-то. За. Против. Приема се. 88-89 отпадат. Изменение 90-то за, против, Приема се. 91 во изменение. За. Против. Отхвърля се. 36-то изменение за. Против. Приема се. глава 3. 37 изменение за. Против. Приема се. Член 16, 38 изменение за, против, приема се. Член 17, мониторинг на пазара, 39 за, против, приема се. 40 изменение за, против, приема се. 41 за, против, приема се. Приема се. Изменение 22 за. Нека да гласуваме с електронните карти. Моля, гласувайте. Изменение 92. Край на гласуването. Приема се 20 гласа за, 17 гласа против. Изменение 42 на докладчика отпада. 43-то изменение. Кой е за? Против. Приема се. 44-то изменение е е за. Против. Приема се. Член 19. 45-то изменение е за. Против. Приема се. 46-то изменение за против, приема се. 47 изменение. Показано, че е с, включва и техническо изменение относно инициатива на комисията и на съвета. Кой е за? Против? Приема се. 47 отпада. 48 изменение за? Против? Приема се. 49-то изменение по член 20 за против. Приема се. Преминаваме към компромисно изменение 5. Кой е за? Против. Приема се. В този случай преминаваме към 51 изменение, защото другите отпадат. Кой е за? Против. Приема се. 95 отпада. Член 21а. Преходни разпоредби. Компромис изменение 6 за. Против. Приема се. В този случай 52-96 отпадат и преминавам към 53-то изменение. Кой е за? Против. Приема се. 54-то изменение. Кой е за? против. Това също се приема. Приложение 5. Изменение 97. Моля, гласувайте с електронните карти по изменение 97. Край на гласуването. Отхвърля се 18 гласа против, 17 за. Преминаваме към 98 изменение. Моля, гласувайте с електронните карти по 98 изменения. Край на гласуването. Това също се отхвърля. 17 гласа против, 15 гласа за. Преминаваме към изменение 55 за. Против. Приема се. 99-то изменение. За. Против. Отхвърля се. Изменение 100 отпада, така че преминаваме към преамбюла. Първо изменение за против приема се, второ изменение за против, приема се. Трето изменение за, против, приема се. Четвърто за, против, приема се. Пето изменение за, против, приема се. Шесто изменение за, против, приема се. 57 изменение за, против, приема се. Така че 7,58 отпадат. осмо изменение за против приема се. 59-то на госпожа Ройтова за против приема се. 9 се оттегля. 10 изменение за против приема се. 11 за против приема се. 60 отпада. Преминаваме към компромисно изменение. 7 от преамбюла за. Против. Въздържали се. Приема се. Така че 61 и 2 и 7 отпадат. Преминаваме към 63 за. Против. Приема се. 12 отпада. Преминаваме компромисно изменение 8 за. Против Приема се. Така че 13, 64 и 5 и 6 отпадат. Преминаваме а, към 14 за против. Приема се. И сега гласуваме проекто доклада. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 30 гласа за, 1 против и 6 въздържали се. Благодаря ви много, благодарим на докладчика. Имате ли някакви заключителни думи, които искате да споделите с нас? Uh, Комисията или съвет иска ли да направи някакви коментари? Не. Добре. В такъв случай преминаваме към гласуването на, на, на доклада на госпожа Талес. А, вие седите на различно място обикновено, така че затова не ви видях. Искате ли да представите накратко доклада? Вашето мнение. Благодаря, господин председател. А, нямам кой знае какво да добавя. Мисля, че трябва да пристъпим директно към гласуването, но искам да благодаря на докладчите в сянка, на тези, които представиха изменения и очаквам с нетърпение гласуването. Благодаря. Добре, нека да пристъпим към гласуването на нейния доклад в такъв случай. Параграф първи, изменение второ. За. Против. Приема се. Изменението на госпожа Свенсън е допълнение към този а, параграф за. Може би а, да гласуваме с а, картите. Кой е за изменението на госпожа Свенсън? Гласувайте по изменението на госпожа Свенсън. Край на гласуването. Приема се 20 гласа за, 15 гласа против. Е, изменение трето на госпожа, на господин Миколеско за, против, приема се. Четвърто изменение на госпожа Свенсън за, против, отхвърля се. Госпожа Легрип Пето изменение. Гласувайте с електронните карти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 гласа, 21 гласа за, 15 против. Приема се. Изменение 6. Господин Михалеско за, против. Приема се. Е, госпожа Грип е, предлага устно изменение. Доволна ли сте, госпожо Тайлер? Кой е за устното изменение? Против? Приема се. Госпожа Легари, осмо изменение отпада. Господин Николеско, седмо изменение. Кой е за седмо изменение? Против? Приема се. Госпожа Свенсън, девето изменение. Кой е за? Против. А, нека а, проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Изменение девето на госпожа Свенсън. Край на гласуването. 23 гласа за, 14 против. Приема се. Сега преминаваме към изменение 10 на госпожа Легрип. Нека гласуваме отново с електронните карти по това изменение. Край на гласуването. 22 гласа за, 13 против. Приема се. 11 е, изменение госпожа Свенсън за. Нека отново гласуваме с картите. По това изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. 18 гласа за, 18 гласа против, отхвърля се. Отпада по-скоро, не се отхвърля. Изменение 12 на господин Николеско. Кой е за? Против? Приема се. 13-то изменение на госпожа Тайл Стайла. За? Против? Приема се. 14-то изменение господин Николеско. За? против, приема се. 15-то изменение на госпожа Леогрип за против, приема се. Изменение 16-то на, господин Легрипи, на госпожа Легрипи, а, господин Леван се приема. 17-то изменение за против, приема се. Нека гласуваме а, по цялото проекто решение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 30 гласа за, 6 има въздържали се. Благодарим ви, госпожо Стайлер. Сега ще работите съвместно с Комисията по промишленост за а, изработване на окончателния доклад. Благодаря ви много. Okay. Okay, well, I think... uh, so thank you very much. И така, благодаря много за гласуването. Сега, какво ви предлагам? Да подновим дебата по доклада на господин Грек. Ще. Аз покани господин Монти да дойде тук в 11 часа. Ще се опитам се придържам към а, това решение, но все пак ще му изпратя съобщение, ако иска да дойде да изслуша края на доклада. И сега а, някои от вас със сигурност искат а, отново да вземат думата. За сега има госпожа Гебхард Стайле, Тюле, Рапте е, и професор Кореди Кампус. Но, разбира се, както вече казах, някои, също, някои други, които вече са говорили също, може да искат да се изкажат, както и някои ентусиасти, които работеха по този проект. А, така че имаме прекър... достатъчно време, спокойно можете да добавите името си в желаящите за изказване. Да, най-вероятно ще имам още няколко, които ще искат да се изкажат. И така, давам думата на госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председателю. Благодаря на Луи Грек за отлично свършената от него работа. Това е един много добър доклад, който засяга изключително важни точки, важни аспекти за нашите граждани и за нашите потребители. Искам да се спра още веднъж на една точка, която а, смятам и чух, че беше засегната и от редица колеги, да се даде отговор на това как можем да спечелим доверието отново на нашите граждани и как можем да ам, превъзмогнем тяхното объркване и разочарование. Това са задачи, които стоят пред нас и смятам, че ние сме намерили правилния подход. Искам да кажа, че тези, които казват, че липсват много аспекти в този доклад, искам да им кажа, че а, господин Грек нямаше повече място при написването на този доклад и много от предложенията, които бяха дискутирани, не пасват в а, областите от теми. Например, създаването, заглавието е създавано на един на пазар за гражданите и потребителите. Важно е, че въпроси свързани с интелектуалната собственост не са засегнати, но това не е най-важното за потребителите, а това е тема, която е важна за вътрешния пазар и за а, областта на а, предприятията. Важно е, когато се избере едно заглавие, да се знае а, какъв ще е акцента. Дали човек иска да постави а, в център на вниманието една тема или да се разрази една а, широка дискусия и да се включи какво ли не. Но важно и и по този начин политическото послание се унищожава. Ам, ето защо в тази връзка ние избрахме а, да изберем един централен акцент. Това не значи, че останалите въпроси не са важни. Не искам да ме разбирате погрешно. Но тук става въпрос а, как ще бъдат включени най-важните акценти в този доклад. Господин Грек, разбира се, постави правилните акценти, защото а, ние като координатори, като и а, е, комисия дадохме мандат на господин Грек да създаде доклад, който а, да е свързан с темата изграждане един пазар за нашите граждани и а, потребители. Също добро беше и предложението на Луи а именно да формулираме по нов начин как искаме да подходим към вътрешния а, пазар и какво спада към него. От гледна точка на историческото развитие на Европейския съюз, се оказва, че е важно а, на преден а, план а, да бъдат икономическите економическите и финансовите въпроси. И така беше до сега, но задава се въпроса къде са работещите, къде са гражданите, а, къде са потребителите. С договора от Лисабон поставихме нови основи, нови принципи в тази област и Луис Грек също е засегнал и това в своя доклад доклад в член 3, 4, 7, 9 и 14. Там стои, стоят аспекти свързани с социалната пазарна економика, и всичко, което е свързано с правата на потребителите и в, в тази връзка да се използва хоризон, хоризонталния подход, а именно техните права да бъдат изведени на първо място. С това нещо също трябва а, да се справим, да го имаме предвид. Смятам, че този въпрос беше много добре а, обработен от а, Грег. На трето място Луи също е споменал важна тема, а именно, че вътрешния пазар не е само цел. Това е много важно. Много е важно да го осъзнаем. Не е само цел, а средство, инструмент. И че ние трябва да го използваме, за да постигнем това, което ще допринесе за засилване на доверието от страна на гражданите. Това е едно понятие и аз бих предложила на Луи още веднъж да почертае по-ясно доверието, темата свързана с доверието на гражданите във вътрешния пазар. Така че ние трябва още по-ясно да подчертаем, че вътрешния пазар е повече от економика, повече от финанси, става въпроси за социални права, права свързани с опазване на околната среда и а, така нататък. Това беше споменано, споменато и други колеги и тези аспекти могат да бъдат включени. Въпросът за финансовите услуги. Те са включени в доклада на Луи и аз приветствам, че а, те а, не заемат най-централното място. Въпреки, че тази тема в момента се дискутира много интензивно и това е правилно. Ето защо ние в, а, трябва да защитим правата на нашите потребители в тази област – но ние като група на социалистите, ако изведем а, тази тема на преден план, ще а, игнорираме всички други останали ценности. Не може да се говори само за финансовите услуги. Те са изключително високи, а, е, е, изключително важни, разбира се, но в този аспект, че трябва да се зададат ясни разпоредби и а, е, трябва да се защитят потребителите. А именно това е най-важно да се защитят правата на потребителите. А, има и още много аспекти, които искам да спомена, но важен е и този, който беше дискутиран и от други колеги, а именно правна рамка за предоставяне на услуги. И това е една рамка, която е в интерес на целия Европейски съюз. Искам да подчертая още веднъж, значението на дискутирането на тази директива, свързана с предоставянето на услуги. Беше дискутирана и в парламента, и в съвета на министрите. Дали тази директива има място или не? Дали това са търговски, предоставяне на търговски услуги или не? И ние като парламент и съвета казахме, че а, при тази директива директивата за услугите не може да включва тези допълнителни услуги. Те трябва да бъдат регламентирани отделно. не става, защото при тях не става въпрос само за правата на потребителите, за правата на пациентите. Става въпрос за правата на граждани, които са в нужда, които са в беда. Трябва да бъдат взети предвид и тези услуги, които подлежат на специално регламентиране. И ние решихме по този начин да подходим Важно е да се каже, че не можем просто да изолираме този аспект и да не го а, дискутираме, тъй като дори в договор от Лисабон този въпрос е засегнат. И ние трябва да се занимаем с а, тази тема, а не да я предоставим просто а, на Европейския съвет да излезе със своето решение ние трябва да се седнем и да се занимаем с този въпрос. Когато Луи казва, че имаме нужда от а, а, рамкова разпоредба по този въпрос, Други колеги казаха, че бюрократичният товар ще се увеличи или ще има намеса в субсидиарността. Разбира се, можем да обсъдим още веднъж и ясно да подчертаем, че става въпрос за защита на при предоставянето на тези услуги. Да могат тези услуги да бъдат предоставяни и в бъдеще в държавите членки според нужди, нуждите на ам, гражданите. И то ам, без местните правителства а, да изпитват страх от това, че не знаят как да подходят с тази директива, защото няма ам, съответната правна рамка. Трябва съвсем конкретно да обсъдим този въпрос, не просто да го а, отминем с лека а, ръка трябва да откликнем на страховете, които бяха споделени, така че да изясним проблема, който се крие вътре. Не става въпрос само за това да ги определим като търговски услуги, а и да организираме тяхната защита. А, както аз разбрах, предполагам, че всички искаме да намерим един единен подход. Говорих малко по-дълго, тъй като имаме повече време преди, при започване на дискусията. Ето защо аз си позволих да говоря малко повече и малко по-дълго, отколкото а, по принцип. Беше много интересно изказването ви. И а, ние умишлено оставихме толкова време за този важен доклад. Тъй като сме пак се излъчва по интернет, а, ще изчакаме а, 11 часа преди да дадем думата на господин Монти. Не искам да нарушавам очакванията на гражданите, но все пак. Кой знае, може би господин Ван Ромпой гледа, особено след коментарите ни вчера и по този начин ще научи някои уроци за единния пазар. След това, сега ще дам думата госпожа Тайна, както и господин професор Коре де Кампо, господин Тифилис и други. Мисля, че ще има време за всички. И всички, които желаят след това да направят коментари, показват от професор Монти а, имаме нов а, френски член, госпожа Сюли. Добре дошли тук. А сега госпожа Стайлър. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще бъда относително кратка, защото повечето точките, които исках да засегна, вече бяха споменати от преждеговорящите. Когато говорим за единия пазар, Нашата комисия, всъщност е комисията свързана с единния пазар. Това води като че ли до някакво объркване. Защото в момента, в който се чуе вътрешен пазар, едва ли не в осъзнанието ни изникват е, протекционистични мерки, а не, не толкова единен пазар. И Докладът, който изслушахме, беше много интересен, много с много въпроси, които бяха повдигнати. А, определено беше добре да чуем различните източници на неудовлетворение на гражданите от единия пазар. А, определено, може би даже ще е по-добре не да имаме топ 20 на най-големите препятствия пред гражданите в единия пазар, а топ 3 примерно. Така ще се концентрираме още повече и, и така ще сме по-сигурни, че тези три основни проблема ще, поне ще бъдат решени. И много е важно нашите граждани да намерят начин да се справят с проблемите, пред които са изправени. Вчера разисквахме това и в работната група много хора не разбират точно какво представлява единия пазар, какви са директните ам, предимства за тях от този единен пазар. Мисля, че и а, професор Монти ще потвърди това. Много се радвам, че той е тук с нас днес, защото това също отразява значимостта на нашата работа, на въпроса, с който се занимаваме. Определено ще се радваме да изслушаме вашите разсъждения. По точка 59 за хартата за гражданите, това е много интересна точка. И ако трябва да направим нещо по този въпрос, то трябва да е простичко, така че хората да го разберат, е, така че ние да изразим ясна комуникация спрямо тези хора. Вчера водихме дебат и казахме, че това е един от основните проблеми за единният пазар. Защото той всъщност е един от основните елементи на Европейския съюз. Хората трябва да го видят с практическото му приложение. За това не можем да си позволим грешки. Да, благодаря за дебата и е, ще изслушам с удоволствие в 11 часа професор Монти и разбира се останалите колеги. Благодаря. Благодаря, госпожо Тайла, госпожо Търн. Thank you. Um, this, this is... Благодаря. Това наистина е голям дебат. И е добре да имаме този дебат тук, тази комисия. Имаме технически конкретни изменения. И наистина се радвам да имаме такъв дебат тук. Съгласна съм с госпожа Гебхард за това, че единият пазар, вътрешният пазар не може да бъде цел сам по себе си, а че трябва да бъде един начин за развитието на нашето общество. Така че вътрешния пазар определено е един инструмент, според мен, за изграждане на устойчиво равно общество. Няма съмнение, че вътрешният пазар и все, е, беше и все още е едно от основните измерения на Европейския съюз, пример за интеграцията. И, но че наистина също така имаме нужда от един холистичен, глобален подход, а също така да включим и екологичното измерение и други. Докладът е добър и споменава за тези проблеми. Но ние нямаме само един проблем с бюрокрацията или с прилагането, а също, например, и с социалния дъмпинг, с неправилната конкуренция вътре, с избягването на данъци и други. И ако не зарешим този проблем, никога няма да убедим гражданите в нуждата от Европа. Вярно е, че имаме нужда от по-голяма интеграция на пазара. Това е голямо, голямо условие. Първо трябва да осигурим правата на потребителите, да им дадем достатъчно информация относно прозрачността, относно цените, относно правата им. Радвам се, харесвам идеята за списъка с проблемите, но също така може би трябва да направим и списък с това, което работи за да видим какви са нашите ресурси, така да се каже, на какво можем да се опрем в понтатъчната си работа. Следващото условие е да се занимаем с лошата конкуренция. В такъв случай трябва да разглеждаме текстовете, примерно при данъчните директиви, данъците на компаниите, на предприятията или пък за условията на работа на работещите в чужбина. Това са противоречиви проблеми, но те са част от проблемите, с които се занимават в параграфите 26 до 50. И в заключение, нека да кажа, че този доклад всъщност е свързан с един друг, дори още по-голям дебат относно компетенциите. Защото понякога говорим, че има много компетенции, но всъщност никога не можем да наблегнем на социалните компетенции, екологичните компетенции и така нататък. А, а това в момента е залегнало в новият ни институционален договор, в Лисабонския договор и съответно трябва да го спазваме. И, и съответно трябва да проведем по-голям дебат за бъдеще относно компетенциите компетенциите дори и за следващия договор. Благодаря. Uh, Благодаря. Мисля, че ще дам думата на госпожа Рапте. Ще имаме време само за един изказващ се. След това ще дам думата на професор Молчи. Е, Благодаря, господин председател. Е, искам да взема отношение по този доклад, като се опра на моите избиратели, на това, което те казват в Гърция. Става дума за един изключително важен въпрос и за настоящето и за бъдещето на Европейския съюз. И докладът на Луи е наистина отличен и му благодаря за това. Вътрешния пазар, според гражданите в Гърция, е, е нещо като стара е, грозница с е, студено сърце, много далеч от техните грижи. Аз смятам, че вътрешния пазар трябва да промени а, този имидж, който имат за него. И Комисията, в чиято работа участвам, когато повдигам този въпрос, получавам следния отговор. Всъщност, само се клати утвърдително глава и толкова. Но този отговор мен не ме удовлетворява. И смятам, че този доклад, който обсъждаме сега, е отличен повод да се промени е, това обществено мнение. И вътрешния пазар трябва да придобие вид на млада, красива, елегантна жена, с щедро сърце и приветлив, приветливо лице. И имам предвид по-специално економическите и социалните аспекти. Смятам, че вътрешния пазар, както подчерта това Евлин, и колегата Тюренен, той не съществува само в теоретичен план. Това е пазар, който съществува за всички граждани и тези, които са в неравностайно положение, не само за тези, които са в а, добра позиция. И искам да подчертая един важен въпрос, въпроса за потребителите и гражданите – за да се развива вътрешния пазар, той се нуждае от подкрепата на потребителите и на гражданите. Така че техните права трябва да бъдат запазени, за да могат те наистина да му дадат мястото, което той заслужава и в страната, и в сърцата на гражданите. Може би това е една романтична визия, но наистина гражданите на Европа трябва да участват в европейския живот, в единния пазар. И е тяхно право да ползват този пазар и да участват в борбата срещу нездравите практики. Е, това може би е трудно за разбиране, но всъщност положението е просто и е, искам наистина е, да подчертая необходимостта гражданите да разберат единния пазар. Това е една обширна сфера на действие и ето моята идея – може би е добре да се подберат един или два въпроса, които могат да бъдат е, ясно и просто изложени е, пред гражданите, е, да служат за ясен пример, разбираем пример. Един депутат от Обединената левица, ако не се лъжа, спомена за тази комисиона от 5 евро, която а, взимат банките, но можем да а, предприемем една а, кампания, така че всички граждани да разберат, че вътрешния пазар а, защитава техните интереси, служи на тези интереси. И в заключение – Искам да изразя а, е, мой оптимизъм, защото това е много важен доклад. Аз отново благодаря на неговия автор. И за да не се изказвам е, отново след това, имам един въпрос към професор Монти. Благодаря му за това, че е сред нас. Е, благодаря му и за това, което каза на нашата среща през е, септември в Страсбург. Какво може да се а, е, направи, за да стане по-привлекателен диния пазар за гражданите а, е, и така, а, че да се промени а, економическата и социалния облик? Как да се стигне до баланс? Благодаря. Благодаря, господин госпожо Рапти. Определено съм впечатлен от вашата визия за единият пазар. А, особено когато казахте за елегантната дама с а, силно сърце и с а, и духовите, освен това. Това беше много красиво казано. Мисля, че всички колеги ще се съгласят и надявам се това описание да се отнася скоро за, наистина за единния пазар. Мисля, че това е добро въведение също и в а, казано, в това, което ще каже колегата професор Монти. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата, за това, че ми давате а, такова време за... и то в най-гледаното, да кажем, време в интернет и също така и за коментарите, които бяха направени. Ако вие не бяхте ги направили, най-вероятно аз щях да ги направя. След, особено след великолепното описание, направено от госпожа Рапте за единния пазар. И относно силната, духовита, елегантна дама. И също такова е и присъствието ви тук. Искам да се присъединя е, към вашите поздравления, към доклад на Грек. И също така Искам да благодаря и на вас, господин председател, защото ИМКО реши да направи свои инициативни доклади към, за единния пазар. Това не е нещо подразбиращо се от само себе си. Това изисква голяма работа и това крие голям политически смисъл. Второ, също така, искам да благодаря за качеството на доклада Грек така както го казаха всички останали тук. И трето, този доклад е, допринася много към моята работа. Господин Грек, спомням си нашите двустранни разговори в Страсбург, когато вие тъкмо му бяхте започнали доклада и със сигурност мога да кажа, че съдържанието, но също така и философският, политическия подход на вашия доклад ще бъде много полезен за моята дейност. Така че извличам от нашите контакти голямо вдъхновение. Надявам се също, че моите думи ще бъдат а, а, от полза за вашата дейност. Искам да направя няколко коментари, след като изслушах коментарите по доклада Грек и след като изчетах доклада Грек и нека да не ви разочаровам вас, господин председател и колегите тук, ще кажа и няколко думи за мой собствен доклад. По доклада Грек. Този доклад всъщност защитава холистичния подход. Нещо, което е наистина добре. Това е ново в парламентарен документ, както и в европейски документ като цяло. И наистина, вярно, че в езика, така да се каже, на доклада се променя, а, темата от вътрешен към единен пазар. Мисля, че единен пазар, концепцията единен пазар е много по-правилна и а, изразява посланието, което ние искаме да изразим към гражданите. Защото когато кажем само вътрешен пазар, гражданите спокойно могат да си помислят, че става въпрос за вътрешния пазар на дадена държава членка. Още повече, че когато кажем вътрешен пазар, може да а, направи асоциации с затвореност. Нещо, което не е вярно. А, знаете, че много от нашите граждани и компании стават все по-скептично настроени, защото считат, че той даже не е толкова затворен и че а, нарушава представата, която си изграждаме за Европа. Третата основна причина е предизвикателството, когато използваме понятието единен в единен пазар, това вече поставя пред нас предизвикателство. Така както каза господин Грег, така и е, господин председателя, вече говориха за трудността да овладеем това, особено животния пазар, а именно, че това не е цел по само себе си, това е инструмент и че този пазар всъщност е фрагментиран, диверсифициран до, до голяма степен – Спомням си също така а, какво стана, когато се обособи портфолиото вътрешен пазар в Европейската комисия. Те бяха, колегите, които работеха там, а, се чудеха откъде да започнат. Трябваше, нямаше никаква хармонизация. Именно за това е добре тук да се говори за този холистичен подход. И съм съгласен с казаното от вас, господин председател, че ако трябва да предприемем някакви действия, те не трябва да са просто една законодателна програма за единния пазар, а да имаме един акт за единният пазар. и да комбинираме понятията тук, т.е. да нямаме само чисто законодателни мерки. Кои са елементите на холистичния подход към единият пазар, които може би не са достатъчно развити в доклада Грек? Опитах се да прочета доклада с тази критична гледна точка. И Предполагам, че повечето от неизказаните неща този доклад всъщност са дължат на факта, че вашата комисия няма всички нужни компетенции. Но е, Европейската комисия определено трябва да а, положи повече усилия да синхронизира работата на над 14 генерални дирекции, които се занимават с а, единния пазар. Това означава именно холистичен подход – защото, например, вие казахте в доклада нуждата от а, приложение, но когато говорим за приложение на директивите за а, вътрешния пазар, има също така и а, един друг аспект, а именно директивите за конкурентоспособност. А пък там вече влизаме в правомощията на комисията ЕКОН, на економическата комисия. А също имаме индустриално, имаме социално измерение, а също така и външно измерение, което все повече се разширява. Тези измерения, така както разбирате всички, не са в компетенциите на вашата комисия. И аз, ако бях на ваше място, нямаше да се поколебая да отида още по-далеч в изказванията, така, подчертавайки, че това са ключови елементи за осъществяването на един наистина холистичен подход. Относно индустриалното и външното измерение, тук направих друга забележка. Напълно съм съгласен с а, ориентацията и концепцията а, потребител гражданин. Защото наистина трябва да спечелим доверието на а, гражданите, на потребителите. Нещо, което като че ли до сега единия пазар не е правил, защото там се засягат не само чисто економическите права на гражданите и на малките и средни предприятия. Но напоследък дори големият бизнес, големите предприятия стават все по-скептично настроен относно единния пазар. И това е свързано с, вътре, с индустриалното и външното измерение на пазара. Защото големите изпъл... предприятия, техните изпълнителни директори ще ви кажат, че е, единния пазар все още е важен проект, но как можем да съчетаем единния вътрешния пазар и а, кон, политиките по конкурентност и едновременно с това да запазим лидерската роля на Европейския съюз като а, защитник на гражданите, а също така и ролята на Европейския съюз в този глобален свят – Европейския съюз, който спазва стрикни правила, докато има много държави в този свят, които са ни основни конкуренти и които не ги спазват. Така че, може би, ще ни трябва много по-голям поле на действие. Но също така ще имаме нужда от много по-голямо педагогическо усилие да обясним това на гражданите, да обясним, че не можем да имаме а, евро... роля на Европейския съюз. А, и и защитник на единия пазар, ако отстъпим нашите, нашите принципи, например, връзките между правителствата и бизнеса в едни многостранни форуми. Например, Франция ще има председателството на G20. Това ще ни даде много добра възможност да включим проблема в графика на G20. Това засяга отношенията между правителствата, бизнеса също така и различни други организации. И накрая, нека да кажем, че крайният срок за представянето му пред Баросо на мой доклад е края на април – Надявам се, че, че разбирате защо на този етап няма да вляза в детайли относно препоръките. Ще има няколко препоръки, но искам да кажа, че членовете на ИМКО няма защо да... Най-вероятно няма да бъдат изненадани, когато излезе окончателната версия на доклада защото нашите идеи са сходни и аз черпя много идеи от разговорите ми с вас тук. Разбира се, днешният дебат ще се отрази на дебата, на моя доклад. Направих широки консултации, така както Баросо поиска от мен – с целия Европейски парламент, не само с ИМКО, също така с Комисията по кризите, с економическата комисия и също така проведох заседание с пет политически групи НП, социал-демократи, АЛДЕ, Зелените, европейските консерватори – и с Обединената левица. Разисквах подхода за единия пазар с председателя на парламента Иржи Пузек. В съвета проведох две а, срещи с Ван Ромпой и а, направиха обмен на мнения с Екофин и с съвета по конкуренцията. А също и с представители на правителствата на държ... различните държави. А, много пъти говорих и с представители на отделните правителства в двустранни разговори, особено с министрите, които представляват държавите в съветите ЕКОФИН и съвета по конкуренцията. А също и с други заинтересовани страни. По същността, мисля, че откакто се видяхме през декември, има два а, основни елемента, които участват вече в обществения дебат. Те добавиха а, нови значения на единния пазар. Първо, така както каза, а, така, така както знаем, госпожо Рапте, гръцката криза. Тя засяга директно обществените финанси, еврозоната – но това е много ясно на проява на по-дълбок проблем, а именно липсата на достатъчно дълбоко разглеждане на единия пазар. Има а, все повече разбиране, че всъщност Гърция няма достатъчна конкурентоспособност но ако се погледне на различните индикатори а, на синхронизиране на потребителските табла във вътрешния пазар, ще видим, че Гърция не е успяла да включи коректно единния пазар в своята економика, да го инкорпорира. Така че, освен економическата интеграция, на която се дава от економическия, от единия пазар, това всъщност е, е, важен залог за успеха на развитието на отделните държави членки, защото по този начин се стимулира и конкурентоспособността. И така, е, както стана въпрос в предишните ни дебати, економическото управление. Особено като си има предвид драматичната гръцка криза. И дори да сме наясно, че подобна криза ще предизвика някакви монетарни действия, монетарни мерки – и че ще има промяна на пазарите и на конкуренцията. Става ясно, и аз разбирам защо президент Ван Ромпой а, се изказа така, че доколкото съветът е засегнат и засяга темата за економическото управление, то трябва да се наблегне на единния пазар и да се разглежда не само еврозоната, а 27-те страни членки. Но в еврозоната специално трябва да има пълно синхронизиране на единния пазар, за да могат да се извлекат економическите ползи от него. Това са забележките. които имам да направя. Мисля, че нашите възгледи са много сходни. И именно с казаното до тук, мисля, че успях да ви кажа защо се увеличи значението на единия пазар от последната ни среща до сега. И нека заключение да кажа, че трябва да сме благодарни на господин Грек за този великолепен доклад. Поне аз съм му благодарен. Този доклад е както конкретен, така и много специфичен, с отделни важни елементи. И също така споменава най-вече за холистичния подход. Благодаря. Well, like Благодаря на професор Мончи за този задълбочен анализ на проблемите, по които говорихме днес. Ще очакваме с нетърпение да видим вашия доклад. Предполагам, че препоръките, които ще направите, ще бъдат много ясни, много конкретни. Определено ги чакаме с нетърпение. А Първо ще ви помоля сега да коментирате накратко казаното от професор Монти. Предполагам, че, доклад, че резултатите от вашия доклад ще бъдат представени през среща върха на юни, през юни. Но накрая на месец май има съседание на съвета по конкурентоспособността. Предполагам, че и там ще бъдат представени. Трябва също така, евентуално, те да бъдат засегнати и когато стане време за гласуване, за окончателното гласуване на доклада Грег и да синхронизираме вашите препоръки с измененията, които евентуално ще се нанесат. Но определено трябва да видим колко време ни трябва, за да се вземе предвид казаното днес тук. А, определено, определено взехме предвид вашите очаквания за вашия график и ще видим как ще ги синхронизираме. Да, благодаря, господин председател. Мисля, че е в общ интерес да се опитаме да запазим това съгласуване на графиците ни, доколкото аз лично мога да кажа, а, моят продукт, така да се каже, този доклад, ще бъде в ръцете на Баросо в края на април. И после той ще реши какво да прави, както със съдържанието, така и с бъдещ процес. А, може би... Може би сте забелязали в работната програма на комисията, която беше прията скоро, комисията казва, говори за една инициатива или някакъв документ, пейпер – не си спомням точно коя дума беше използвана, да, да, да вземе конкретни мерки от, по моя доклад. Нека да кажа още веднъж обаче, че всичко зависи от а, а, председателя на комисията Баросо, особено когато става въпрос вече и за представянето на доклада на срещата на върха. Тъй като вие споменахте също и съвета по конкурентоспособността, на 1 март се срещнах с представителството на, на Испанското председателство, което подготвя съвета за по конкуренцията. Те ни поканиха на този съвет през май, но съжалявам, че не мога да ви дам повече конкретна информация. Сега съм по-скоро съсредоточен върху изготвянето, отколкото в бъдещите действия по моя доклад. Благодаря, казва председателя нека да започнем дебата. А, може би ще е добре да слушаме госпожа Брунт от комисията. Но преди това, ще, може би ще е по-добре да изслушаме изказванията на а, членовете. И така, ще ви кажа имената в списъка ми. Професор Кореди Кампус, господин Чандифилис, И после ще има втори кръг, госпожа Рапте, госпожа Гепхард, госпожа Краца, може би, там. И господин Рошфор. Той ще бъде за втори кръг. Госпожа Кораца ще влезе в първия кръг. Така, нека да започнем с професор Декамус. Благодаря ви, господин председател. Разбира се, аз искам да се обърнаме и към господин Грек, но а, все пак имам удоволствието да направя някои коментари по това, което каза господин Монти. Искам да му благодаря за а, акцентите, които той засегна. Доклада на господин Грек е изключително важен. Става въпрос а, за доклад, по който няма големи различия по, в мненията. Той съвсем ясно описва, че потребителите трябва да вземат централно място в единия вътрешен пазар. Разбира се, засяга се конкурентоспособността, международната търговия, финансовите услуги. Е, ще се радваме, ако има позоваване на тези три аспекта, но все пак няма значение. Ам, защото има нужда от толкова голямо, широко приложено поле, което не може да бъде включено в тази директива. Това не е коледно дърво, на което ние да накачим всичките наши желания и ам, въжделения. За нас е съвсем ясно, а, че вътрешния пазар е един централен и основен инструмент Важно е за развитието на гражданите и на обществото като цяло. Пазарът не е само цел. И за разлика от това, което беше казано, Докладът е нещо повече от една добра основа. Това е един доклад, който а, може да се превърне в един из решаващ документ не само заради съдържанието си, а и заради а, факта, че той се изготвя паралелно с доклада на господин Монти. Докладът подчертава една много важна точка. А, има един проблем. Има една задънена улица която а, трябва да, а, този проблем трябва да бъде разрешен в държавите членки, защото държавите членки не обръщат особено внимание на вътрешния пазар. А, трябва да ам, има едно единство и ам, всеобхватен подход по отношение на този пазар. Трябва да се посветим на тази тема. Държавите членки понякога са на мнение, че а, Брюксел ам, предприема една инвазия и нахлуване а, в областта на услугите и че трябва постоянно да се намесва там, където има затруднения, свързано с а, а, социалните услуги, с предоставянето на здравни услуги. Но а, от друга страна ще имаме напредък когато тези услуги бъдат включени, услуги при които няма неуспешни опити на вътрешния пазар. Държавите членки не са въодушевени от вътрешния пазар по а, тези причини, които аз споменах. Ето защо искам да кажа, че трябва по-бавно, по-спокойно да а, действаме. Ние всички сме съгласни с Марио Монти, който казва, че пазарът е нещо много разнообразно и многообразно. Има редица различни неща, които определят пазара. Ето защо ние трябва да, м, направим точния избор. Какво трябва да се случи бързо, кое трябва да се случи бавно, за да няма объркване, каквото има сега, наблюдаваме сред държавите членки. Да няма объркване при прилагането на директивата. Ам друга област с електронната търговия при която бавните постъпателни стъпки ще изиграят по-добра роля. Ние проведохме един семинар, свързан с електронната търговия, присъстваха и редица предприятия. И какво установихме? Че въпреки раз, различните ДДС, въпреки различните правила и разпоредби, въпреки различните правила, свързани с връщането на ДДС, въпреки различното доверие в системите на разплащане, тази търговия продължава да се развива и то поетапно в процентно измерение с 10-20% стъпка по стъпка. Това е един малък пример. Просто трябва да премахнем тези пречки, които ограничават разплащанията. Искам да се обърна към господин Харбър. Аз бях впечатлен, че той е толкова въодушевен, когато става дума за съживяване на вътрешния пазар. Това, което а, посочва Луис Грек и което предлага като подход в своя доклад, е, е, има законодателен характер. Да, ние сме един законодателен орган. Това е нашия инструмент, това е нашето оръжие – Аз нямам достатъчно опит в комисията, но а, предложението на Малкъм за вътрешен пазар според мен е оптималното решение. Аз не мога а, да свържа отделните понятия, единен пазар и това, а, което предлагало Изкрек. Но а, това, което предлага Грек да се а, съживи един и вътрешния пазар е постижимо. Благодаря ви. Uh, Благодаря. Да. Правя аналогия с така наречения Small Business Act, т.е. законът за малкия бизнес. Определено това показва, че има нужда от съсредоточаване върху тези малки и средни предприятия. Сега господин Трантафилидис. А след това господин Кройцман, госпожа Тюни, госпожа Кораца. А след това госпожа Гебхарт, госпожа Рапте и господин Рошфор. И и разбира се, накрая господин Грек ще говори, ще направи общение. Но ако госпожа Бронте иска да се изкаже, може да го направи. И ще дам също така думата на, на професор Мончи. Yes, you, Благодаря, господин председател. А, искам също да реагирам на доклада Грек, но след като имах честа да изслушам професор Мончи, искам да му благодаря за коментарите, които направи за доклада на господин Грек, но също и за посолствения си доклад. Нямам съмнение, че ще го видим отново. Ние вече изпратихме писмо от нашата политическа група с нашата позиция по неговия проект – но определено ще очакваме и допълнителни двустранни разговори. Искам да наблегна на коментарите, които той направи, а именно, че е съгласен с философията на доклада Грек, защото възстановяването на единният пазар, на вътрешния пазар, е, те трябва да се направи с нов начин на мислене и че господин Греки включва това в своя доклад, а именно, че ние от лявото крило всъщност сме скептични като цяло към единният пазар и за това се радваме да видим ново политическо мислене, нова визия в възстановяването на този пазар. Трябва също така да наблегна на факта. Радвам се, че, че доклада на господин Грег съсредоточава и поставя в центъра на тази визия именно малките и средни предприятия и потребителите, като по този начин влича, ангажира в свой холистичен подход гражданите като цяло и че не се спира само на интересите на бизнеса и на финансовите пазари, а че говори и за защита на гражданите, на потребителите, на техните права. Така че много добре е да чуем тук този нов тип политическо мислене, което говори за социалното измерение на вътрешния пазар. Това е база за развитието на ролята на потребителите и гражданите в единия пазар. Така че благодаря на господин Монти и на господин Грек. Uh, а сега госпожа Туин. благодаря, господин председател. Благодаря, господин председателю. Беше подчертано при много от изказванията, че а, колко важен е единия пазар за Европа, но ние установяваме, че това послание не стига до гражданите. Тук някой каза, че а, трябва а, гражданите да заобичат Европа но ако взема като пример Германия, има 99 депутати, които представляват 80 милионно население. Малко е трудна тази задача. Ние трябва да успеем на местно ниво да покажем ползите и предимствата от единия пазар трябва в местните вестници да влязат новините за единия пазар. Ам, има големи регионални вестници, които са представени тук в Брюксел. Те пак споменават нещо, а регионалните те или нищо, или а, само негативни отзиви може би е възможно чрез тези вестници, чрез тази преса да приближим ам, Европа до гражданите. Например, ам, темата с намаляване на цената на роминг услугите беше много добра, ам, много добра стъпка напред, защото дойде от Европа и гражданите приеха много добре. Относно високите такси при тегляне на ам, пари в брой от автомати. Е, е друга важна тема. Ако на локално ниво се дискутира, то тогава банките казват, че имат своите разходи. В В Германия има една много добра мрежа между банките и така тези а, такси, които възникват, а, се, а, не се забелязват обикновения гран, защото се поемат от големите банки. А, не трябва а, да натоварваме гражданите и ако, например, в а, Германия 5 евро струва а, такава една а, такса, то такава такса трябва да се а, събира в целия е, Европейския съюз, а не трябва един гражданин в една държава членка да се обременява повече от а, друг гражданин в друга държава членка. Както казах, гражданите трябва да видят предимствата от Европейския съюз. Предприятията виждат вече тези ползи от единния вътрешен пазар. Искам да спомена, че бях тези дни в Берлин, в Солвит. Тази служба също е много малко позната сред гражданите. Е, това е свързано и с е, балното обработване на документите. Има малко сътрудници, малко служители в е, тази служба. С сигурност, що се отнася до директивата за услугите, ще получаваме повече оплаквания от гражданите. И тази служба трябва да стане по-известна, за да може хората да се позовават на нея и да използват нейните услуги и да видят гражданите какви са техните ползи от е, Европа трябва да създадем един имидж на Европа, това трябва да стане на местно ниво, както казах, чрез по-добър маркетинг. И този маркетинг да се сведе до местно и регионално ниво а именно да се обясни на хората какви са ползите от Европа регионалните вестници и местните, както казах, играят голяма роля, но те нямат интерес. Когато на тях им се предоставят някакви ползи, тогава вече ще можем да изградим този имидж на Европа с тях на помощ. Благодаря. А сега госпожа Тройна. Благодаря. Радвам се да видя, че благодаря на доклада на господин Грег водим такъв интересен дебат. Благодаря също и на господин Монти. Надявам се, че това ще се случва по-често тук. Защото когато говорим за а, проблемите на европейските граждани, това а, като че ли е малко тъжно. От една страна говорим за едно колосално постижение, именно единият пазар. В един момент се оказа, че гражданите са недоволни от него. А, аз бих казал, че те са недоволни по, поне частично по две причини. Първо, защото има недостатъчна информация по някои важни а, проблеми а, и че много, много пъти гражданите просто не знаят какви са ползите им от единния пазар. А от друга страна, транспонирането на европейските закони не е било постигнато окончателно. Така че питам се, наистина, знаем ли достатъчно за нашите свободи, за нашите права? А, тук беше споменато, примерно, здравеопазването. Ако, например, се отвори а, една застрахователна компания влезе в свободният пазар, а, какви услуги могат да предоставят на лекарите, примерно на медицинските сестри, които да бъдат признати, например, а, дали дипломите им ще се признават в цяла Европа и така нататък. Това е един от проблемите, свързани с единния пазар. И само решавайки подобни проблеми, ще можем да позволим на отделните компании да работят по-добре не са по-конкурентоспособни. Например, ако аз мога да платя с един тип банкова карта, това е добре. Но, примерно, европейските граждани трябва да могат, примерно, да имат достъп до повече типове. И е, мисля, че има още много дълъг път. Ако аз погледна ежедневните си действия тук в Брюксел, ще видим, че има разлика в цените на телефонните услуги. Като почнем от роуминга и продължим с вътрешните разговори. Да, нека да вземем примерно Белгия и Полша. Цените са съвсем различни. А да не говорим за така че тук ще е добре да говорим не за единен пазар, а за а, конкурентен пазар. Не, има компании, които оперират примерно в Брюксел, които, с които аз не мога да се свържа даже и по интернет. Не, че не съм горда, че съм европейка, но е вярно, че наистина понякога съм много разочарована. Когато говорим за електронната търговия, и когато искаме да, да купим продукт от някоя друга държава, много често а, получаваме отказ, а, защото, примерно, този продукт не е достъпен на нашата територия. Ми, че това е териториална дискриминация. Или пък, че а, доставката ще струва различно, в зависимост от а, а, мястото. Или пък а, за това къде трябва да се купи, примерно, един самолетен билет. Ако искаме да пътуваме от Лондон, трябва да си го купим с карта, която е валидна в Англия. А не можем да го купим с секретна карта, която, примерно, се използва в друга държава членка. Мисля, че трябва да се сътрудничим повече с националните парламенти, да видим как се прилага национал... Е, европейското законодателство. А също така трябва да създадем нов чип европейски пазар, да заангажираме повече европейските граждани, да им дадем нужната информация за това как процедира европейския пазар. Той не е заплаха. Той не бива да бъде считан за заплаха а по-скоро за възможност. Благодаря. Uh, uh, Госпожа Корац Билд и след това господин Карас, който е докладчик в Сянка, така че ще му дам думата и на него. А, след това втори кръг ще има, но бих желал също да остане време и за комисията – Госпожа Кораца Билд. Благодаря, господин председател. Първо, приветствам вашата визия за политическата инициатива, свързана с а, това да имаме един а, пазар, който да е лесен, достъпен за, кли... за потребителите. А, надявам се, че ще бъда конкретна, така както Рос беше креативна. Е, също много се радвам за тази картина на елегантна, духовита жена, която трябва обаче да бъде силна и много строга, за да може да се справи с световната конкуренция. Това е ключ. Това е проблемът на нашата Европа. Ние трябва да бъдем конкурентоспособни, което означава качество, иновации, технологии. И Радвам се да чуя, е, както каза господин Мончи, че трябва да имаме холистичен подход. И според мен идеите на, на доклада Луис Грех трябва наистина да се включат във вашия доклад. Трябва да избираме едва ли не между економически ръст и справедливост. А когато става въпрос за бизнес, нека да ви напомня, че малките и средни предприятия са гръбнака на нашия пазар и че те ще върнат заедостта на европейския пазар. Трябва да, да финансираме социалните политики. Радваме се, че доклада Луис Грек защитава социалното измерение. А кой ще защитава а, справедливостта? Не можем да имаме такова идеологично противопоставяне на економическия ръст и справедливост. Това означава също така, че трябва да се отваряме се повече, а не да се затваряме и да защитаваме. Да прилагаме закона за малките и средни предприятия, да улесним живота на тези предприятия. И също, така както вече беше казано, да да прилагаме това европейско законодателство на местно ниво. Дадохте пример с Гърция. Мисля, че е много важно да накараме държавите членки да бъдат прозрачни в прилагането на законодателството за единия пазар. Моята мечта, да не, е, ако не е визия, ще бъде да успеем да комуникираме повече с гражданите, да им кажем, че този единен пазар не е само за бизнеса. Защото и тук има едно идеологическо разделение, че това, което е добро за бизнеса, е лошо за хората, отделните потребители. Това разделение трябва да се преодолее. Трябва да обединим сили и да дадем информацията, да кажем на гражданите, че това може да бъде ситуация, която да печеливша както за бизнеса, така и за потребителите. Благодаря. Господин Карас. Господин председателю, господин Монти, радваме се, че се сред нас. И ние се радваме, че вие също ще сте а, консултант към Комисията по вътрешен пазар. На второ място искам да благодаря на господин Крек за доброто сътрудничество. В момента няма как да насочваме нашите искания към докладчика, тъй като докладът е даден за превод. Ние трябва да обсъдим нещата, които все още не са ясни и да дадем ясни формулировки, за да може този доклад да бъде придвижен напред. Това е процесът, който трябва да протича в момента. А, нещата не са в неговите ръце, той е изготвил предложение, сега ние трябва да дадем своя признос. Господин Монти, проблемът, който имам аз в момента е, че ние съвсем правилно обсъждаме предложения, свързани с засилването на вътрешния пазар а, и неговото място в а, рамките на Лисабонския договор. Стратегията Европа 2020 също тече в момента и Смятам, че между вашата група и тази стратегия а, няма връзка при дискусите с парламента и съвета. Вътрешния пазар има огромен потенциал и това е един а, важен инструмент за прилагането и изпълнението на стратегия 2020. Тази стратегия за мен не е една цел, а един инструмент – който е една последица или следствие от глобализирането, от финансовата и економическа криза. И конкретното из, му из, и измерение на тази стратегия в проекти ще се превърне в един инструмент е, за изготвянето на конкретни концепции инструментите, графика, проектите, всичко това все още има много слаби страни. Трябва да внимаваме в областите, в които нямаме компетенции, свързани с социалните проблеми, проблемите в образованието, въпроси свързани с данъчното облагане, то там трябва да сме много внимателни. Трябва да има едно по-голямо междуправителствено сътрудничество. Искам да помоля съвета при своите предложения да се съобрази и с предложенията на парламента като със законодателен орган. Нека, нека да има по-голяма координация, защото в противен случай, ако всичко остане на междуправителствено ниво, този пазар няма да е единен пазар за гражданите. В момента имам проблем с държавите членки. Е, гражданите са много далече от своите правителства. Инициативата от страна на комисията за придобиване на компетенции се смята като намеса в националните компетенции на държавите членки. Благодаря, че се занимавате с този важен документ. Ние трябва да заложим на четирите свободи плюс една допълнителна пета свобода, свързана с образованието. Нека да, да а, поставим Европа на едно централно глобално ниво. Uh, Благодаря. Имаше много дискусии. Говорихме за стратегията 2020. Сега ще преминем към втория кръг въпроси. Моля колегите да бъдат много кратки, защото искам да дам думата и на представителя на комисията, госпожа Бронто. А също така господин Грейк трябва да коментира и професор Мончи, госпожа Рапте, госпожа Жак Гепхард, господин Робшфорд. Госпожа Рапте. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко искам да засегна четири въпроса. Първо, припомням, че зададох два въпроса на професор Монти при първото си изказване. Как ще се е, справи с е, дилемата пазар или е, солидарност, как да, го, да превърне тази дилема в псевдодилема и на второ място как ще успее да убеди европейския гражданин. И съобразно отговора, който получих, надявах се да засили той моят оптимизъм. На, на втората ми бележка разбрах, че е установил връзка с комисии, експерти, може би греша, но не чух, е, че е, при тези контакти са били обсъждани въпроси и с социални партньори или представители на Комисията права на човека и социални права. А аз включвам тези въпроси, защото смятам, че са свързани с социалния облик на Европа. Третия въпрос, който искам да повдигна, е, е свързан е, с това, което се спомена за гръцката криза. Много внимателно е, го изслушах. И ако ми позволите, искам да кажа, че кризата в Гърция има европейски измерения. И бих искала да припомня също така, че вчера с голямо удовлетворение и господин Ван Ромпой, който а, каза, че Европа и е извлекла съответните полуки от кризата в Гърция и ще работи по посока на превенцията на бъдещи кризи. Много а, неща се случиха, за съжаление, в Гърция. А, пред е, за които комисията си затваряше очите, умишлено или не, не знам. На четвърто място искам да припомня, господин професор, че в Гърция има ново правителство, социалистическо правителство от няколко месеца, което а, е, полага огромни усилия. И вие уместно отбелязахте а, е, закъснението, а, което а, е факт при нас за транспонирането на европейското законодателство в националното законодателство. Била съм член на нашия парламент продължение на 5 години и трябва да ви кажа, че Пасок като представител на опозицията в парламента многократно призова правителството и парламента в Гърция е, привлече вниманието върху това закъснение в транспонирането на законодателството. В е, идните месеци до юни месец е, дирекцията, която се занимава с отварянето, професионалното информация ще бъде транспонирано в нашето законодателство тези текстове. Благодаря много. Благодаря, госпожа Генхарт. Благодаря, господин председателю. Преди това имах възможност да се изкажа по доклада на господин Грек, но пък господин Монти не се беше изказал и искам да реагирам на неговото изказване, тъй като а, това е една важна дискусия. На а, господин Карас искам да кажа, че в с нощи говорихме, че доклада на господин Грек ще допринесе за изпълнение на стратегията 2020 година и трябва да се разглежда и от тази страна. Това е начина по който ние искаме да финализираме вътрешния пазар в полза на нашите граждани. И по този начин тази стратегия принадлежи към дискусията, която водим тук. Искам да се спра на две неща, които бяха споменати от господин Монти. Аз съм абсолютно съгласна с това, че економическата и финансова криза, както вие казахте, ни показа, че а, протекционизма в отделните държави членки играе много голяма роля. Ние трябва да се занимаем с този въпрос и трябва да работим в тази посока. Ние а, искаме да имаме не само една обща еврозона, но трябва да имаме и а, общо економическо управление. Просто ми взехате думите от устата. Работа ни по тази тема трябва да продължи. Има а, различни подходи, които са залегнали в а, а, договора от Лисабон. А, ролята на господин Ван Ромпой, на госпожа Ещен. Това не са празни роли, които изпълняват те и не са празни постове. Техните портфолия са много важни и от изключително значение по отношение на ролята на господин Ромпой. Като шеф на правителствата тази негова роля трябва да бъде играна добре, за да се стигне до една а, взаимност. Трябва да се постави въпроса, който поставихте и вие, свързан с семантиката. Вътрешния пазар е по-проблематичен, тъй като под един а, вътрешен пазар, правителствата разбират нашия собствен пазар, а гражданите се питат и цел свят се пита какво е това нещо. Каква е неговата цел? Ето защо е, е, е по-добре да имаме един общ пазар и този общ подход ще помогне и на нашите граждани да разберат значението на тази дума. По-добре общ, отколкото вътрешен пазар. Ето а, защо с в парламента трябва да се заемем с този а, всеобхватен подход и общ подход и това е а, много важно. Ето защо ви, аз ви а, подкрепям. Искам да отговоря на колегата а, Кора. Вярно е. Доклада на, а, на, Грек, на Грек е точно обратно това, което споменахте, че а, се получава идео, идеологизиране на пазара. В директивата за услуга ние показваме, че не е така, че економическата политика, социалната политика, политика на защита на потребителите могат да бъдат сложени под една шапка. А, това е нещо положително и за гражданите, и за предприятията и то може да стане само когато това става с един общ всеобхватен подход. Става съвместно. Това, което професор Монти спомена, че а, се подхожда с офанзива към този въпрос, трябва да сме по-активни, така че да а, доближим а, да доближим до нашите граждани а, вътрешния общ пазар. Мерси, президент. Господин Рошвар, благодаря господин председател. Първото мое изказване, подобно на други колеги, тръгнах от доклада на господин Грек и преминах към професор Монти. Сега правя точно обратното. Но важното е да се подчертае, че вашите подходи, доли да се разречават важно е да върват в една посока. Е, мисля, че вие подчертахте необходимостта от холистичен подход, господин Монти, което означава, че трябва глобално да се разглеждат нещата. И по повод на това, което каза госпожа Гепхарт, аз не виждам нищо лошо в това, че доклада на господин Грек надхвърля темата. Важното е да се защити потребителя и важното е не само вашите подходи да върват в една посока, но да се действат, да има единодействие в различните сфери на дейност. Но защо е това подозрение към единия пазар? Мога да ви кажа как стоят нещата в моята страна и в други държави, основателки на Европейския съюз. Хората си казват, че това, този пазар означава увеличаване на конкуренцията, делокализация, глобализация и води до безработица. Именно това виждат хората. те не виждат, че този пазар позволява да се борим срещу безработицата, и от гледна точка на потребителя, ние е, трябва да кажем, че единия пазар защитава правата на потребителя и му дава възможност да се ползва с по-благоприятни условия. Ето, ние подчертахме това, че при телефонните услуги, при банковите услуги това е така. Но защо все още има олигопол и при банките, и при телефонните оператори? Защо да не се ползват тези облегчения, когато граждане отиде в друга страна. И ние сме длъжни, за да засилим единния пазар, да отидем по-далеч, да не се подкрепят олигополите и в сферата на банковото дело също и всъщност потребителите не разбират това положение. От една страна плащат по-малко, но пък се закриват работни места, а от друга страна те смятат, че има споразумение между различните оператори. И е, тази конвергенция на двата подхода напълно е, съм съгласен с това, което каза и госпожа Кораца. Е, наистина въпросът свързан с инвестициите и изследователската и научна и развойна дейност е особено важен. Да, вероятно ние като една от комисиите. Не, е, ние сме отговар... не ни отговаряме за борбата срещу безработицата, но нека да не изпадаме в капана на стълба, осветителния стълб на улицата, подобно на а, пияния, който се хваща за този стълб и стърси там загубените си ключове, защото само там има светлина. Може би ключовете трябва да се търсят и там, където е тъмно. И наистина има какво да се каже и на господин Барозо, но и а, неща, които да се кажат на различните а, субекти в Европа. Благодаря ви. Благодаря, господин Рошфор. Да, интересно, интересно за ключовете. Сега ще дам думата на госпожа Бромптон. А след това професор Монти иска да отговори и ще, в заключение ще дадем думата на господин Луи Грег. Първо госпожа Бромптон. Благодаря, господин председател. Благодаря, че давате думата на комисията. Аз представям Генерална дирекция Вътрешен пазар. Няколко бележки по проект от доклада на господин Грек и след това да ви разясня до къде е стигнала работата в нашите служби. Първо, по отношение на проекта доклада. Ние споделяме основните насоки на доклада на господин Грек по отношение на ситуацията и затрудненията на единия пазар. Повечето от тези трудни елементи са включени в проекто доклада. А други, ако се включат, пък ще имаме по-ясна представа за дефицита, който се забелязва на този пазар. Трябва да признаем, че основният проблем е помиряването на пазара с другите цели. Съобразяването с другите цели, околна среда, социална сфера, всички те бяха споменати. От ша гледна точка и комисаря Бърние каза това по време на изслушването му в парламента. Това не е самоцел ефективността на пазара трябва да бъде в услуга на гражданите. И гражданите, както господин Рошфор току-що каза, имат доста противоречиви интереси. те са потребители, разбира се, и търсят стоки, услуги при най-изгодно съотношение качество и цена, но също така това са граждани, които пътуват, които имат семейство, имат различни права и понякога изпадат в ситуация противоречива и защита на интересите си. И ние трябва да балансираме между тези различни интереси, така че пазара да бъде в услуга на гражданите. И е, имаме също така една друга сложна задача вътрешния пазар да бъде в услуга, услуга на стратегията 2020 година, е, да бъде максимално ефективен, е, да бъде в услуга на средните и малки предприятия. Това е още едно предизвикателство, кое, с което ние трябва да се справим. Така че докладът на господин Крек обхваща всички тези аспекти. А, що се отнася до другите аспекти, става дума за пакет законодателни мерки през 2011 година. Господин Харбър говори за пакт за вътрешния пазар. По отношение на комисията, ние обсъждаме тези въпроси и в това съобщение, за което спомена професор Монти, което трябва да бъде прието от комисията едния месец, след приемането на това съобщение нещата ще бъдат по-ясни, що се отнася до процеса. Но през 2011 година наистина комисията ще трябва да представи пакет мерки или бяла книга в момента се говори по-скоро за бяла книга, но нещата все още са напълно отворени и е, трябва не само да се внесат законодателни мерки, когато те са необходими, но да разполагаме и с цял пакет действия, за да информираме по-добре е, гражданите и да осигурим по-добро прилагане на общностното право. И тук очакваме предложенията на професор Монти. Искам да спомена също така, че в нашата генерална дирекция ние работим по а, определяне на липсващите а, звена а, и да можем а, да внесем нашите предложения в съвета и да очакваме доклада на професор Монти. Благодаря. Uh, Благодаря. Благодаря за вашата информация относно графика. Разбира се, ние ще се опитаме да реагираме uh, и да има по-добра комуникация. Да, аз лично не включих тази идея за липсващите звена, нещо, което вие направихте. Да, така. Професор Монти, искате ли да направите някакви забележки и коментари? Ще бъда кратък. Благодаря, господин председател. Първо, относно казването на госпожа Бромте, а също така и въпрос на господин Карас за координацията между а, стратегията Европейски съюз 2020 и моята работа по единния пазар. Мисля, че накрая ще има много ясна синхронизация. По моя доклад аз се сътруднича както с службите на комисията, Генерална дирекция пазари, а и на политическо ниво с комисаря Барни. И моят малък екип за изготвянето на доклада е от Генералния секретарят на комисията които са в сърцето на разработването на стратегията Европа 2020. Така че предполагам, че всичко това ще допринесе за още по-голяма синхронизация. Искам също така да кажа, че съм съгласен с това, което господин Карас и господин Рошфор казаха, а че именно, че има аспекти, които са повече в компетенцията на държавите членки. И а, те биха могли да бъдат по-скоро в междуправителствените компетенции, а не в общностните. Аз в моя доклад също ще направя препоръки по този тип отношения и ще имам препоръки както към комисията, така и към другите институции, към парламента, към съвета. И съответно и към държавите членки. По връзката между пазара и социалното измерение, първо искам да подчертая госпожа Рапте, че се консултирах с социалните ни партньори, когато казах общо партньори, заинтересовани страни. Така че тези консултации се проведоха на много ранен етап и засягаха както както организации свързани с Лисабонския договор, така и с организацията Бизнес Европа и други. И е, следващата седмица ще имам последна консултация с а, такива. Ще имаме съместно заседание с а, тях а, и с Бизнес Европа. Искам също така да отговоря на това, което каза госпожа Кораца Билт, а именно, че трябва да се придържаме към световната конкурентоспособност. Това е филтър, който а, трябва обаче да, през който трябва да се пропусне а, информацията на обществото за единния пазар. Ние не можем да си позволим Европа да, да изостави или да намали съдържанието на социалната си политика. Ние говорим по-скоро за тези аспекти, които ще засегнат директно гражданите. Тоест, гражданите ни трябва да могат да видят, че функционирането на единния пазар не е в ущърп на социалните цели на държавите членки. Защото, сам, защото така да, един пазар ще се създаде само допълнителни врагове. Това ще бъде също обект на една от препоръките ми в моя доклад. И накрая, господин председател, искам да ви попитам дали е възможно да останем в тесен контакт през следващите дни и седмици, защото е, предполагам, че е в интерес е, на нашата дейност, а също и на нашия дълг. Всички да е, синхронизираме нашият график и да имаме холистичен принос към холистичния ни подход за единния пазар. Благодаря. Да, благодаря. А със сигурност ще го направим. Аз лично работих по графика в момента, докато говореха колегите. Знам, че има много колеги, които се тревожат за краткия срок за измененията, но всъщност на практика е съвсем ясно, че ще имаме един критичен месец за този дебат. Чухме госпожа Бромто, която говори за по-амбициозни инициативи, може би един white paper от страна на комисията, бела книга. Но знам, че всъщност трябва да се гласува по доклада Грек до 28 април. Това означава, че той трябва да му се гласува на пленарната сесия от 19 април. И след това през май, знаете, че ще има, вече казахме, съвет по конкуренцията, Екофин така нататък. От своя страна колегата Бромто говори за срок. Знаем също така, че ще имаме среща на върха през юни, така че наистина трябва да работим много ефективно. Съжалявам, ако не всички са успели да, да допринеса за доклада, но мисля, че вече имаме достатъчно добър доклад. И моята препоръка тук е можем евентуално да дадем малко повече време, примерно да кажем 13 април 6 часа, крайен срок за внасяне на измененията. По този начин ви оставям още малко време да дадете някакви идеи и да гласуваме на 28 май може би компромисните изменения. И следователно това ще влезе в пленарната, в пленарна зала през май. До тогава, може би, ще има вече документи от комисията и предполагам, че а, все пак този документ трябва да е достатъчно силен, за да бъде ясно представен на съвета по конкурентоспособността и Екофин а, през май. Чудесно, господин председател. Искам само още 30 секунди. Забравих да кажа нещо много важно в отговор на госпожа Гебхарт. Второто, второто изказване, тя говори за економическото управление. Що се отнася до мен, аз ще се опитам да Изразя възможно най-ясно връзката между развитието на единния пазар и желанието за економическо управление. И колкото по-големи са усилията в парламента в тази насока, усилията за показване на връзката, на отделните елементи на единния пазар и едновременно с това с актуалната тема за економическото управление, толкова по-добре ще бъде. Така, Луи, вашия доклад беше добре прият. А, нямаме време за повече изказвания. Съжалявам, казва а, председателя. Извинете, все пак искам да попитам от името на ЕНП, можем ли да дадем крайен срок за измененията края на следващата седмица? Проблема е, че в момента тече превод на всички езици на документите, а, така че определено ще ни трябва време и за превод. Казва председателя. А, но все пак, господин председател, нашите изменения със сигурност няма да отнема чак толкова време. Моля ви, господин председател, това е позицията на НП. А, в такъв случай най-вероятно няма да имаме измененията на всички езици. Ако а, не можем да си позволим да отлагаме след 28 април, защото ще закъснеем за ключови срещи. I mean, the only, the only Единствената ни опция е просто измененията да не бъдат преведени на всички езици, но пък това е много деликатно спрямо други колеги. Окей, okay, вижте. Ще попитам секретарията. Ако вие искате да занесете документите на срещата на съвета, Секретарията ще се е, консултира с преводаческите служби и евентуално те ще ни предложат само няколко езика и само така можем да се съберем в този дневен ред. Ще се опитаме. Ще се опитаме да ви дадем поне още един ден повече, което значи сериада. Другата седмица. Окей, сряда 14. Това ще е най-доброто, което можем да направим. такъв случай, на обяд на 14 април, крайен срок за да Ще имате цяла нощ да мислите изменения. Луис. Искам да благодаря на всички, които се изказаха, на всички координатори, докладчиците в сянка. Определено докладът е а, с много предизвикателства, много мотивиращ също така. И мисля, че това, което се видя в дискусията е, че единият пазар наистина има нужда от лидерство, за да ни извади от застоя. Професор Монти ни говори за опит, за експертиза. Мисля, че това може да се даде и само така ще се измъкнем от настоящата стагнация или от тази неефективна система. Беше споменато нещо, а именно, че аз не съм засегнал определен брой области. Първо, секретарята ми казваше, че не мога да имам повече от 20 000 думи в доклада. После пък реших да се огранича сам. Защото докладът трябва да има дисциплина, особено когато трябва да остане конкретен и ясен за гражданите. Вярно, имат много проблеми, в интелектуалната собственост и много други, които пък със сигурност са покрити от други доклади. И ако засегнем абсолютно всичко, със сигурност щяхме да бъдем контрапродуктивни нямаше да се съберем в дневният ред или пък щяхме да сложим твърде много приоритети. Опитах се да помисля кое ще е най-важното и да се съсредоточа върху потребителите, върху гражданите и върху а, това, което наистина ще съживи а, единния пазар. Вярно има голям голяма възможност за дезинтеграция, за разпадане на пазара вместо за интеграция. Така че не бива да бъдем твърде помпозни в изказванията си, трябва да останем по-скромни, защото поне за нас е много важно Европа да има а, единен пазар, който да бъде харесван от гражданите. Говорих за холистичен подход защото имаме четири стълба, но всъщност мисля, че имаме нужда от пети. И този пети стълб са всъщност гражданите потребители. Е, мисля, че всичко това е засегнато в доклада и говорих също за нови парадигми. Е, и тук в нашия пети стълб, новата парадигма, се включват не само граждани, потребители, но и малките и средни предприятия и че наистина най-важната ни задача е да видим как този пазар да функционира. Не исках от доклада да се подразбира някакво специфично различно мислене, а просто функционалност. Това е същността на целия доклад, ключовата дума на целия доклад. Това, което предлагаме, е осъществимо и разбирам, че някои от вас може да имат известни резерви, но мисля, че всички сме заинтересовани да има конкретни действия, а не просто да имаме твърде много думи, твърде много доклади, твърде много приоритети. А да имаме нещо ясно, конкретно, нещо, което да представлява същността на единния пазар, който пък е добро за всички а, заинтересовани страни. Това е. Благодаря. Благодаря, Луис. Аз също искам да благодаря на всички колеги за приноса им. Наистина беше много добра възможност да можем да водим такъв дълъг дебат. А също така аз се радвам да имаме тук сред нас професор Мончи. Ще чакаме с нетърпение вашия крайен доклад. А сега ще закрия заседанието. Нека само да ви напомня, че следващото ни заседание ще бъде на 27-28 април тук в Брюксел и ще гласуваме в 10 часа а, по, включително и по доклада Грек. И нека да ви напомня, че в понеделник следващата седмица имко ще има ателие относно сектора на продажбите, където ще се ще задаваме заедно с економическата комисия за това как да стимулираме а, участието на потребителите. А, мисля, че ателието започва в 3 часа в понеделник тук в Брюксел. Така че всичко най-добро и до нови срещи в края на април.